Okay, dear colleagues, we can start our... Уважаеми колеги, нека започнем заседанието. Първо, нека кажа добре дошла на комисаря Маргрете Вестегер. Знаете, че ние продължаваме структурирания диалог. Това е отговаря на дневния ни ред. Имам няколко съобщения на 4 октомври проведохме третия триалог по паричните пазари. Обсъдихме кредитния рейтинг, активити, новите потребителски политики, стрес, тестовете и типологията на активите, както и работата извън Европейския съюз, нещо много противоречиво. Трябва да приемам и протоколите от миналите заседания. Трябва да ви уведомя също така, че няма да има заседание на комисията в понеделник, 17 октомври, поради междупарламентарната конференция посветена на темите на стабилното управление в Братислава. Накрая размяната на мнение с Майкъл Нунан, ирландския министр на финансите, е във вторник 8 ноември. Ще получите проект от дневния ред на време. И сега да преминем към структурирания диалог с Маркрете Вестегер. Тя отговаря в комисията, както знаете, за конкуренцията. Трябва да й кажа добре дошла, сърдечно я приветствам от името на всички наши членове, тъй като знаете, комисията предприе много съществени стъпки в областта на държавните помощи и разследванията във връзка с данъчните постановления. Едно от най-важните заключения засяга компанията Apple, но има и други разследвания. Според мен направената стъпка е наистина много важна защото по този начин ние налагаме едни силни политики на конкуренция и решаваме и проблеми, свързани с подкопаването и изместването на данъчната основа. Още веднъж нека поздравя госпожа комисаря. На 15 юни знаете, че комисията прие своя годишен доклад за конкуренцията през 2015 година – Очакваме комисаря да представи основните заключения за работата през 2015 година. Знаете, че комисията ЕКОН има собствен доклад. По тази тема ще бъде представен от господин Цани веднага след дебата. Как ще организираме работата си? Първо ще изслушаме комисията, след това ще имаме 5 минути за въпроси и отговори. Заповядай, Маргрете. Благодаря. Благодаря за вашите мили думи. Доста време мина от последната ни среща. И аз много се радвам, че мога отново да представя нашата работа и да обясня какво сме направили междувременно. Принципно ще обхвана много теми, но основният въпрос е как нашият пазар да работи в името на всички и дребния, и едрия бизнес, и всички останали участници. Всички наши решения са насочени към тази цел. Ние работихме много усилено, както може да се очаква. Искахме да наложим нашите правила за конкуренция относно държавните помощи, картелите, злоупотреба с господстващо положение. Но първо ще започна с държавните помощи. По-голяма част от държавната подкрепа обикновено е в малък размер и не засяга съществено търговията на единия пазар. Тук националните правителства, а не комисията, би трябвало да поемат отговорността за изразходваните средства. Именно за това приехме нови насоки относно помощта. Взехме и конкретни решения Обяснихме в кои случаи държавите членки вземат решения сами, тъй като решението им не засяга единия пазар. Разгледахме и регламента за груповите изключвания, което отново означава, че държавите могат да отпускат помощ без да се допитват до комисията в голям брой от случаите – Този подход обхваща 90% от схемите за държавна помощ. Тук включихме и по-малките летища. Сигурно знаете, проведохме обществено допитване. Първи кръг, сега втори кръг. Отново целта е да дадем възможност на държавите членки сами да решават как ще изразходват, законово разбира се, парите на дънакоплатците. Същевременно ние работим срещу мащабните противозаконни държавни помощи под формата на специално данъчно третиране. Комисията работи десетилетия наред по този въпрос. Ние искаме да знаем кога данъчната политика всъщност е форма на предоставяне на помощ и на конкурентно предимство. Знаете, че в края на август е, ние заявихме, че Ирландия трябва да събере 13 милиарда евро неплатени данъци. Миналия месец започнахме разследване, за да установим дали Люксембург е отпуснал противозаконна държавна помощ на НГ, работя с ЕДФ Суес. Целта е да се види доколко компаниите плащат там, където регистрират печалба. Разбира се, в този случай е необходимо законодателството да затвори всички вратички за компаниите, така че те да не избягват данъци. Струва ми се много добре че съветът прие предложение през януари относно директива срещу данъчното избягване. Е, сега нашият приоритет би трябвало да бъде предложението по, за докладване по страни. Чрез това предложение се надяваме да направим корпорациите по-отговорни. Във връзка с държавните помощи разглеждаме и работата на банките, тъй като ако нещо научихме през банковата криза, то е, че не е честно европейските дънакоплаци да плащат за грешките на банкерите. Вие в парламента много ясно заявихте, че основните отговорности за банковите загуби трябва да се поемат от нивото на акционерите и кредиторите. Заедно с съвета вие одобрихте директивата за банково възстановяване и оздравяване, така че държавната помощ да е последна възможна мярка. Моята цел в този случай е да бъда сигурна, че загубите няма да се покриват от дънакоплаците и дребните спестители. Ние виждаме, че в много от случаите банките могат да наберат достатъчно капитал чрез частни пазарно базирани решения и това е нещо добро. Ние работим с държавите членки, за да гарантираме справедлива лоялна конкуренция между банките в ЕС. Освен това, искаме да гарантираме справедливост чрез защита на спестителите и вложителите, чрез схеми, които да компенсират хората, които погрешно са вложили своите спестявания в банкови облигации. Знаете колко е важно да може да се помогне на хора, които са били подведени. Ние работихме и в други области придвижихме напред три конкретни случая, именно Google. Той не бива да злоупотребява със своето положение. Трябва да се работи за уяната конкуренция. През април ние стигнахме до своите първоначални заключения, че договорите на Google с производителите на телефони и операторите, които използват Android – не отговарят на нашите правила. Освен това, ние стигнахме и по заключение за злоупотреба с господстващо положение в този случай, що се отнася до рекламите в търсачките. Но, разбира се, ние не се занимаваме само с цифровата економика. Ние разглеждаме и хардуера, тъй да се каже. Борим се с картелите. И тук наистина става дума за хардвер. През юли ние наложихме най-голямата картелова глоба в историята на комисията над 2,9 милиарда евро. Наложихме на пет производители на камионите, и като тези пет компании произвеждат 9 от всеки 10 камиона, продавани в Европа със средна и най-висока тежест. Нашата глоба показа, че формирането на картел в крайна сметка не е изгодно. Това са тежкотоварни камиони и разбира се, работата на компаниите в този картел засягаше стотици други компании, които зависят от камиона. През идните месеци ние ще обърнем внимание и на друга много важна част от економиката, пакта и наречения хардуер. Над една пета от парниковите газове и техните емисии в Европа се произвеждат от транспорта. Много е важно, следователно, нисковъглеродните варианти, като предлаганите от железниците, да предложат най-добрата услуга на една разумна цена. С приемането на четвъртия железопътен пакет ние ще направим важна стъпка напред, но ще я осъществим единствено ако реалната конкуренция стане присъща на този отрасъл. Искам да поговоря и за конкуренцията в фармацевтичните пазари. В това отношение заключенията на съвета от месец юни са много важни и аз се радвам, че съветът разбира колко е важна конкуренцията. Благодаря и на холандския министр на здравеопазването. Нейното име е Едит Шипърс. Тя много ни помогна по тази тема. Споразуменията, при които има заплащане за закъснението, са голяма заплаха за конкуренцията. В този случай разработилия е лекарството плаща на своите конкуренти, така че те да не въвеждат на пазара по-ефтини генерични лекарства. По този начин се увеличават разходите за пациентите и здравните системи. Много се радвам, че съдът потвърди решението за глобата на Лундбек, както и на някои други производители на генерични лекарства, около 150 милиона евро за такива незаконни споразумения. Нека също кажа, че ние ще работим с Европейската мрежа за конкуренцията тъй като тук съветът поиска да се актуализира информацията за нашата работа. Става дума за разследване, което приключи още 2009 година. Ние би трябвало наистина да налагаме правилата за конкуренция заедно с националните органи. Те разполагат с множество инструменти. Освен това, те са близо до гражданите. Знаем колко е важно да работим заедно с тях. Но, както казах, необходими са и инструменти. Когато дружествата имат някакъв проблем, те трябва да разчитат и на ефективни права за защита. След публичното изслушване в тази комисия е ясно, че ние можем да направим и повече що се отнася до подкрепата за националните органи по конкуренцията. Ако европейското законодателство, може би под формата на директива, е част от отговора, се надявам да представим такова предложение в началото на следващата година. Трябва да изчакаме и резултата от нашата оценка на въздействието. Така или иначе, парламента трябва да участва пълноправно в законодателния процес и по това предложение. Нека ви благодаря за подкрепата за конкурентните политики. Оценявам я много високо. Мисля, че и гражданите я оценяват. Те разбират, че вие им помагате да работят на един по-справедлив пазар. В крайна сметка това е целта и на комисията, и на парламента. Ние искаме да сме сигурни, че гражданите са убедени, че има справедливост. Няма гаранции, но би трябвало всеки да има реален шанс. Нещо, което силно подкрепям. Много ви благодаря. Благодаря. Имате наистина нашата подкрепа. Ще изчакаме с нетърпение резултата от оценката на въздействието. Готови сме след нея да започнем а, да работим по силата на съвместната законодателна процедура. Първият оратор от името на НП Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Госпожо Вестер, добре дошла в нашата комисия и в миналото сме работили с вас. Вие сте много безпристрастна и надежна не ви е лесно. Що се отнася до позицията на Ирландия, трябва да кажа, че е важно да се реши този казус, който възникна още по време на мандата на предишната комисия. Вече казахме, че ще изчакаме решението на съда и ще го уважим. Това за протокола. Решението за Ирландия, за репутацията на Ирландия представлява нещо проблематично. Първият ми въпрос е следния. Съгласна ли сте с оценката, твърдението на ОИСР, че Ирландия определено не е данъчно обежище, като се има предвид, че има ехидни коментари, които се правят от много хора в Европа през последните седмици. На второ място, казахте преди време, във връзка с неплатените данъци от страна на Apple, че те възлизат на над 13 милиарда. Казахте, освен това, че държавите членки от ЕС могат да поискат част от тези средства обратно. Някои хора смятат, че тук става дума за противоречие, що се отнася до правилата за държавната помощ. От една страна комисията казва, че Apple не е платила достатъчно данъци в Ирландия, е, тази сума, която представлява 13 милиарда. От друга страна, комисията признава, че трябва да се платят данъци на други места. Признавате ли, че има противоречие? И накрая, между другото, това проистича от това, което казах, ако държавите членки не събират данъци, е, не трябва ли те да бъдат е, подведени под отговорност, като се направи, че те не са поискали дължимите им суми? И накрая, на каква основа държавите трябва да си поискат парите, как да процедират. И не се ли подкопава по този начин цялата идея на тези 13 милиарда, на постановлението за 13 милиарда пари, които трябваше да бъдат изискани от Ирландия? Комисаря, вече съм казвала, че данъчното убежище за мен е място, където всеки си плаща дължимото. Не трябва да слагаме етикети, защото всеки иска да има промени. Вероятно знаете, че колегата Московиси работи усилено за да се определи кой е част от така наречения световен данъчен съюз и кой не е. И аз е, искам е, определено Ирландия да не бъде част от е, този алианс, но не знам дали това е така, дали тя не извлича ползи. Голяма част от постановлението се основава на държавната помощ. Ние гледаме данъците и виждаме дали предваричните предварителните данъчни споразумения се използват като инструмент за даване на селективно предимство. Въпросът е дали Apple трябва да плати допълнителни данъци в други държави членки, всъщност е второстепенен. Защото къде се плащат данъци до известна степен зависи от организацията на дружеството. Както вече съм казвала, Целта е дружествата да бъдат облагани там, където генерират своята печалба. Това е целта на комисията и това е целта на занятието, с което се занимава Пьер Московиси. Apple преди десетилетие започнала с една схема на преразпределение. Тя записва, отчита своите печали в Ирландия поради използването на принципа на интелектуалните права и съответната регистрация в Ирландия. Какво означава обаче преразпределение? То възниква тогава, когато част от печалбата се генерира в други държави членки. Много трудно може да се направи оценка в такъв случай. Ние не казваме, че става дума за скрита държавна помощ на други места, но задаваме един открит, неутрален въпрос. Дали схемата по силата на която действа Apple е схема на преразпределение или в някои държави членки Apple е действала така, че е предоставила на потребителите друг вид продукти. Тъй като изчакваме решението на съда, ще трябва да се види какво ще направят и данъчните власти в различните държави членки, но вие сам казахте, че ще трябва да изчакаме. Е, мисля, че пропуснах последната част от въпроса ви. Господин Хейс, как точно ще процедират е, държавите, за да си получат парите? Ако се установи в крайна сметка, ако те установят, че има е, печалба генерирана на, на тяхна територия. Комисията. Ние нямаме повод да се намесваме. Ние не поставяме под въпрос данъчната система в Ирландия или организацията на Apple. Ние просто разследваме предварителни данъчни споразумения. За нас въпросът е следния. Плащат ли се данъците в Ирландия или не? Ако данъчните власти в други държави членки погледнат финансовите отчети на Apple и видят, че има промяна на дейността на дружеството по такъв начин, че то да трябва да плаща данъци в съответната страна, то може да направят нещо. Но тук не става дума за държавна помощ. Става дума, отново казвам, за това дали дейността променя своя характер. Дали се прехвърля от една категория в друга категория. Благодаря, Перванш Берес. Госпожо комисар, мисля, че винаги, когато идвате, трябва да ви поздравяваме за решението, което взехте за Apple. Бих искала да се спра на две теми. Първо, сезирането във връзка с Лондонската борса и Deutsche Bank. Тук юридическия въпрос опира до конкуренцията. Но е, вие бяхте сезирани, може би трябва и е, съвета на комисарите да разгледа този въпрос, защото миналата седмица вие казахте, че ще се отнесете към въпроса напълно обективно, без обаче да имате предвид Брексит. От гледна точка на Европейския съюз, това е нещо трудно. Трудно е да се пренебрегне Брексит. За това не трябва ли целият съвет на комисарите да разгледа досието. В контекста на член 50 трябва да се види как ще работи вътрешния пазар, дали Обединеното кралство ще запази своя достъп до вътрешния пазар. В противен случай ние изграждаме най-голямата възможна магистрала, между Обединеното кралство и останалите държави и членки. Ще вземем решение, което ще реализира над 25 милиарда на борсата. Това е въпрос на конкуренция. И пак, ако говорим стриктно за конкуренцията, имаме някои въпроси, свързани с системните решения, решенията взимани от ЕЦБ и решенията за контрола над изпълнението на правилата, защото сливането, за което говорих, беше позволено от Лондон. Но тук трябва да се запитаме дали всички законодателни актове, които одобрихме в този случай, няма да станат част от правомощията на Лондон. Имам и въпроси за Макдоналд, но ще ги запазя за друг път. Добре е, че не отделихте внимание на този конкретен случай, защото тук все още се разследва. Не мога да ви кажа нищо конкретно. Принципно решенията, свързани с политиката на конкуренцията, се взимат от колегиума на комисарите в различна форма, писана, устна, чрез правомощия, но те се взимат в колегиума. Така работим. Що се отнася до сливането на фондовата борса в Лондон и Deutsche Börse, нашето задължение е същото както винаги. Трябва да се гарантира, че след сливането потребителите ще могат да се ползват от своите права. Трябва да има разумни цени, иновации, качествени продукти. Този вид пазар, подобно на много други, се характеризира с много висока степен на концентрация, високи бариери пред влизането на нови участници, но ние разглеждаме в момента нещо малко по-различно. Говоря с общи думи, защото не мога да ви дам естествено конкретни подробности. В този конкретен случай регулатора ще се намеси, надзорния орган ще се намеси, що се отнася до финансовата стабилност. Това не сме ние. Има други органи, които ще трябва да работят заедно с нас. По всички тези въпроси е, тук не става дума само за конкуренция, но и за финансова стабилност. Ето защо ще се опитаме да разгледаме всички аспекти на процеса с съгласието на дружествата, ако това се получи естествено. Великобритания все още е член на Съюза и за нея въжат всички правила и това трябва да е отправната ни точка. Ако започнем да правим хипотези за това какво ще се случи в определени срокове, може леда да се пропука. Прекъсва госпожа Берес. Значи ще отложите решението след като се даде ход на процедурата по силата на член 50 и така ли? Не, казва комисаря. Това би било много странно, госпожа Берес. А, значи компаниите имат преимущество спрямо политиците, така ли? Казва госпожа Берес. Не мисля, така казва комисаря. Каквито и правила да властват след като приключат преговорите по Брексит, компаниите ще могат да решават как да се организират. Какъвто и да е резултата, ако правиш бизнес в Европа, ще спазваш европейските наръчници и правилници. Онези, които познаваш най-добре, защото си участва в тяхното изготвяне. И отново казвам, не става дума за това как ще се организираш. Бернт Луке. Добър ден, госпожо комисар. Ще говоря на немски. Бих искал първо да направя връзка с коментара на моя колега Брайан Хейс. Не мисля, че е, в крайна сметка решението на комисията постави под въпрос е, имича на Ирландия. По-скоро е, реакцията на ирландското правителство постави под въпрос репутацията на страната. Ще поставя два въпроса. Комисията констатира, че има селективни данъчни преференции но не, не беше абсолютно сигурно доказано, че става дума именно за подобни данъчни преференции, които съзнателно са използвани по отношение на Apple. Така че, какво мислите по този въпрос? И освен това, Направихте ли проверка за това дали предприятията, които се конкурират с Apple, също са получавали подобни данъчни преференции? И сега стигам до втория въпрос. Вие Публикувахте процентите е, за данъчните ставки, наложени на Apple, но не и е, данъците, които е, така да се каже, би трябвало да плаща Apple дължимите данъци. Направили ли сте същото и по отношение на предприятията, които се конкурират с Apple? Всъщност нещата не функционират така. Иначе би било леко проблематично, защото компаниите биха смятали, че едва ли имат конкуренти. Ние търсим селективността. Дали нещо въжи само за вас, но не и за другия. Може да произвеждаш различни продукти, но може да се конкурираш за служители, за капитал на пазара, за различни неща. Проблема с предварителните данъчни споразумения е, че те са селективни по природа, защото са само за конкретно лице. Те се изключват със съответното физическо лице и дават предимства, селективни предимства. Има специални а, видове споразумения, които се наричат а, споразумения, подлежащи на потвърждение. Т.е. ако някой зададе един въпрос, получава конкретен отговор. Ако друго дружество зададе същия въпрос, получава същия отговор. Има много такива споразумения. Там не се говори за методология, става дума само за споразумения, които подлежат на потвърждение. Има обаче един парадокс. Аз съм се застъпвала за ирландската конкурентоспособност повече от който и да било от друг през последните седмици. Очаквам обаче, че когато някой работи в Ирландия, ще плаща съответния корпоративен данък 12% и половина. Всъщност Ирландия е привлекателна по много причини. Не само свързани с данъците, достъп до единния пазар, знаете, образовани млади хора и така нататък. Идеята не е да вземаме сега отделни дружества и да ги сравняваме. Идеята е да видим съответното дружество, сключило съответните предварителни данъчни споразумения, дали е част от общата система или излиза извън нея. Ние обаче не разследваме, както вече казах, организацията на дружествата. Защото до голяма степен това си е тяхна работа, това си е тяхно право. Ние разследваме онези данъчни споразумения, които по определение са селективни. Още 30 секунди имам ли? щом е така, не, не сте сравнили конкретни предприятия с Apple, то тогава а, е, вашата оценка, че Apple е получил селективно данъчни преференции, се основава на предположението, че други предприятия не са получили подобни а, е, преференции. Да, е, и ми се струва, че е малко смело да се налагат подобни по размер санкции само на базата на предположения. Well, uh, uh, всъщност, uh, нашия съд също е доста смел. той заяви, че резултата от всяка една дейност трябва да отговаря на принципите на пазарите. Не може да има данъчни споразумения, които да са селективни само за конкретен играч на пазара. Това не отговаря на принципите на, на, на пазарите. Тук конкретно няма спалзване на принципите на пазара. Ако погледнете случая с допълнителната печалба, тук имаше селективно, защото ставаше дума за мултинационални е, компании. Независими компании, които получават определени преимущества, само защото са многонационални. Тоест, подбора може да се осъществява по силата на различни критерии. Е, съда обаче е пределно ясен. Ние търсим единство по отношение на третирането. И ОИСР има различни а, е, насоки относно така нареченото трансферно ценообразуване. Има различни методи в това отношение – но а, става дума винаги за а, методи, които в крайна сметка водят до едно и също. Приближаване на цените до тези на пазарите. Indeed, when, uh... Председателя. Всъщност, когато има мерки, които а, представляват в крайна сметка не само избягване на двойно данъчно облагане, ами избягване на всякакво данъчно облагане, това по никакъв начин не може да бъде спазване на принципите на пазара и се засяга конкурентна способността. Господин Тремоз, благодаря, е, господин е, председател, госпожо комисар, добре дошла. Поздравявам ви по отношение на Apple. Вие бяхте на страната на обикновените хора на улицата и е, очаквате от т.е. правите онова, което те очакват. По отношение на Apple, искам да попитам дали разследвате и филиалите на Google в Холандия и е, тези филиали имат съответна е, структура. Ако не се лъжа, Google няма нито един заед в, в Холандия. Е, какъв е, тогава, какво тогава е това предложение за преструктуриране? Не знам дали работите въобще по този въпрос. На второ място, различните антитръстови дела, свързани с Google, можем ли да очакваме решение до края на годината? Знам, че трябва да сте пределно прецизна и че фактите могат да бъдат успорени пред съда. В края на ноември обаче ще честваме шестата година на процедурата срещу Google за злоупотреба с доминантно положение. Какво смятате ви в тази връзка? Комисаря. Опитваме се и е задължително да работим прозрачно. Знаем, че сме започнали работа по конкретни казуси. Има случаи, по които няма конкретно решение, Макдоналдс, Амазон, GDF, SOS. Нямаме казус в момента, нямаме дело започнато по отношение на филиали на Google в други държави. Е, всъщност, може да ви накарам вие да се опитате да накарате съвета да направи предложение за отчитането по държави. Защото това е точния инструмент, по силата на който една компания трябва да обясни защо понякога нещата, които заявява, водят до повдигане на вежди. Знаете, че по силата на предложението за отчитането по държави искаме да се дава информация за дейността, броя на заетите, печалбата, данъците и така нататък. Ако казвате, че нямате заети, тогава как може да имате такъв оборот? А, може да има причини, за това основателни причини, но трябва да обясните какви са те. Мисля, че този инструмент би бил много полезен. По отношение на а, случая познат като Google Shopping и съответните сравнявания. А, стана ясно, че получихме повече козове в ръката, ръката си сега. Имаме допълнително изявление и е, възразяване, така нареченото допълнително възразяване от наша страна. Вие сам казахте, че делата отнемат много време, но е, ние получаваме, както вече казах, все повече козове в ръцете си и е, следваме своите процедури, за да може да спазваме естествено и буквата и духа на закона. Не мога да кажа наистина нищо за сроковете, защото изчакваме отговора на, на, на това допълнително възражение, което сме внесли, но искам да кажа, че този случай е изключително важен за нас. Господин Балцелс, имам още една минута, затова нека да допълня казаното. Напълно разбирам защо от вас се очаква да бъдете толкова прецизни, но нашите граждани, нашите МСП е, губят работни места. Ако инструментариума насочен срещу тръстовете не работи в реално време, то политиците са изправени пред натиск, тъй като гражданите и компаниите очакват от тях да свърхрегулират, ако мога така да се изразя. Затова би било да има някакво предложение, дайте ни някакви срокове. Ще става дума за седмици, месеци, 6 месеца, година. Дайте ни някаква информация. Комисаря. Принципно споделям вашето виждане. Хората искат справедливост. За добро или за зло, те искат да има конкретно решение и оттам нататък да се продължава напред. Само, че конкретните дружества смятат, че е, всичко е в тях е нощърп, ощърп, когато тече съответното разследване. И тук не става дума само за европейски компании. Не мога да ви дам конкретен отговор, тъй като той би зависил от е, нашето разследване, от отговора към допълнителното възражение. Искам да ви уверя обаче, че принципно ние се опитваме да оптимизираме своите процедури, в хода на работата. Е, искаме да се уточни правилно приложното поле, е, да има досие, което да е, е разработено както трябва. Понякога има забавения, защото компаниите четат онова, което е събрано като доказателство срещу тях и съответно се налага да работим в течение на много седмици, за да прецизираме нещата. Но, разбира се, винаги следваме духа и буквата на закона. Всички компании, малки или големи, имат право да се защитават, естествено. Благодаря, каза председателя, господин Фланаган. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря Първото, което искам да кажа е, че поздравявам комисаря Вестагер за а, тези а, сериозни решения, които бяха а, взети а, и които обсъждаме. А, много важно е, естествено, да си даваме сметка за сигурността, която би трябвало да се възцари в Ирландия. Не съм сигурен, че това ще стане по силата на това решение на комисията, защото имаме твърде много измиратели в моята страна, които твърдят, че в крайна сметка така, инвеститорът е по-важен и той, неговите интереси би трябвало да се зачитат. Естествено, когато става дума за злоупотреба, независимо от това дали става дума за моята страна или не, би трябвало да се водят разследвания. 20 милиарда евро в крайна сметка се оказа, че са потънали и би трябвало да бъдат разследвани. Независимо от цялата тази история, която е свързана с конкуренцията. И освен това, когато говорим за изкривяване на конкуренцията, за корупция и така нататък, не трябва ли да имаме предвид и всичко това, което знаем за комисаря Нели Круз. Вашият е, шеф, господин Юнкър, е, е, така да се каже, кръстника на цялата тази корупционна схема, която дава възможност за преференциално данъчно третиране на определени компании. Ние знаем, че не е само Ирландия, има и е, Люксембург е, е и е, всичко това би трябвало естествено да се има предвид, когато се взимат решенията на комисията. Струва ми се, че има какво да се желая все още от комисията по отношение на справедливостта и на еднаквото третиране на държавите. Да, аз се радвам на подкрепа от страна на председателя е, на комисията. Да, и това е в крайна сметка е, вече огласено, той го каза и е, в словото си за състоянието на Съюза. Заяви, че това е е, основната ни задача, която в никакъв случай не бива да отлагаме и че не бива да продължаваме с е, така, избирателното предоставяне на преференции на определени компании, пък били те и големи инвеститори. Няма все още, е, така да се каже, официално започнато производство, но по отношение на Люксембург ние също проучваме всички детайли не се опитваме по никакъв начин да заобикаляме правилата. Напротив, ние се опитваме да защитим разпоредбите е, и правилата съгласно договора. И всъщност става дума най-вече за защита на предприятията, на потребителите, на данакоплаците осигуряване на данъчна конкуренция. Но в никакъв случай не можем да позволим през задната врата да се прокарват други вредни практики, които изкривяват отново данъчната политика, да кажем, под формата на подобни преференциални е, третирания е, от гледна точка на данъците или спиране на двойното данъчно облагане. Да, вашият председател вече говори за това. Ние се опитваме именно да създадем повече конкуренция на основата на данъчната политика, която се води. Не става дума единствено за глава 5 или глава 7 или за определени сектори от данъчната политика. Не, става дума за една цялостна реформа в това отношение и налагане на справедливи практики. Благодаря, колегата Реймонд. Госпожо комисар, Предполагам, че е, почва да ви става досадно да идвате тук и непрекъснато да ви критикуваме и да ви засипваме с упреци. Но ето, че е, този път е, има и повод за похвали. Присъединявам се към казаното от колегите. Действително приветствам решението, което взехте по отношение на Google. И все пак има много неща, които трябва да обсъдим взаимодействието а, на а, вашата, вашия ресор с останалите служби а, на комисията е нещо интересно, да кажем, ресора на комисаря Етингер, цифровизацията, енергийния сектор. В някои случаи комисията взима решения по отношение на Google и Apple същевременно от друга страна пък наблюдаваме решения на комисията, които така да се каже бетонират позициите на големи концерни в енергетиката и, в, и на цифровия пазар сигурно ще се очертаят големи проблеми през следващите 2-3 е, години. Е, следващата година отново е, ще трябва да регулираме роминга и ще трябва да предложим възможност на операторите да изваждат определени данни, масиви от данни, което на практика означава е, злоупотреба още от първия ден. Има ли начин да избегнем именно това нежелано явление? И е, конкретно какво планира комисията в това отношение? No, it's not boring. Не е досадно. За мен не е досадно да се виждам с вас. Uh, И е, естествено е, много от е, служителите, които работят по тези казуси, които проучват подробностите, навлизат в дълбочина, се интересуват от всичко това, което обсъждаме. Същевременно, естествено, и в гражданското общество съществуват организации, които разполагат с експерти и специалисти. Така че всичко това, което ние говорим тук, е важно и за тях, и ние трябва да им даваме информация. И аз го правя всеки ден. Вие питате за работата на комисията и взаимодействието между отделните служби. Ние работим в един екип. Говорим за конкуренция, за цифров пазар, за заетост, работни места, енергетика и така нататък. И естествено, много важно е да знае всеки един от нас какво става в другия сектор и какво е взаимодействието между отделните части на пазара. Как функционира пазара? Какво става с отделните казуси и дела, по които работим? Така че взаимно се информираме. Но какви са секторните възможности, какъв е, е, е капацитета, какви са механизмите е, по отношение на конкуренцията, по отношение на данъчната политика, на енергетиката, е, на цифровия пазар. Естествено, за мен е много важно да бъдем изключително прецизни, когато работим по определени казуси, когато подготвяме досиетата за влизане в е, съда, защото е, от една страна става дума естествено за общи принципни положения, но от друга страна е, решението на съда трябва да се основава на съвсем точни данни. конкуренцията и регулирането вървят ръка за ръка. Това е моето убеждение. Защото единия пазар се основава на разбирането ни за демократично регулирана пазарна економика. Регулирането би трябвало да дава възможност за конкуренция и конкурентоспособност не само на големите, но и на малките и на средните предприятия – и цялата ни работа всъщност е насочена най-вече към това, да постигнем едно такова състояние на пазара, в което отделните играчи да имат възможност да се възползват от всички предимства и да бъдат третирани еднакво. И как новото законодателство по отношение на роуминга ще се отрази на пазара, това ще наблюдаваме естествено. Марко Вали има думата сега. Благодаря. Присъединявам се към комплиментите на колегите, госпожа комисар. Ние знаем естествено колко чувствителна е темата с данъчното облагане и държавните субсидии и помощи не би трябвало да сме а, само негативно настроени към всичко това. Естествено, трябва да имаме предвид и а, така, възможността на, на държавата да а, използва този инструмент а, в интерес на економическото развитие. Имаше преди три години а, едно а, дело по искане на комисията, а, а, разгледано от Европейския съд. 28 банки бяха осъдени. Съгласно решението на съда, а, във връзка с Либора, и а, съдебното дело. Естествено и решението на съда е, предизвикаха е, голям обществен интерес. Комисията многократно е заявявала, че не може да публикува е, пълния текст на съдебното решение, тъй като става дума за банкова тайна. Питам се. И питам и вас. Как е, бихме могли да си обясним това и как можем да го обясним и на избирателите? А именно, че а, е, търговската или банковата тайна, а, е, а, така да се каже, се ползва с предимство пред. А, интересите на обществото няма ли все пак да внесем най-сетне е, малко повече равновесие в съотношението между търговски и банкови тайни и интереси на обществото? Да. От една страна действията на комисията е, когато става дума за злоупотреба на господстващо е, положение на пазара или, е, да кажем, действия, които са довели до нанасене на вреди или случая с банковото дело, за което вие говорите и за Либора. Да, естествено, това е различни аспекти. Е, процесът е продължителен. Е, опитваме се естествено да аргументираме нашите е, действия и решения, така че и гражданите да могат да ги проследят, че си да публикуваме мотивите си, но с някои от банките успяхме да се споразумеем, а с други е, банки не успяхме. И в този смисъл процесът продължава. Това е всъщност е, основният момент. Е, част от страните в съдебното дело се съгласиха с необходимостта от публикуване на решението, но други не. Така че ние продължаваме все още разговорите с банките и се надяваме, че някой ден ще се стигне до решение. От Дан... господин Анима се отказва да вземе думата от Данута Хъбнер. Господин госпожо комисар, един въпрос, който е свързан и с Сметната палата и докладите на Сметната палата. В тях се посочва доста висока, висок процент на грешка при проектите в областта на политиката на сближаване. Става дума за пари от европейския бюджет но равнището на държавните помощи е доста ниско в държавите членки. Също времено забелязваме, така да се каже, едно отдръпване на държавите членки от потребностите и е, въпросите, свързани с бюджетирането в Европейския съюз. Така че е, би трябвало да помислим и за това е, какви са изискванията, които поставяме към държавите членки и доколко те могат да отговорят на тези изисквания. И как отговарят на изискванията. Така че комисията публикува едни насоки по отношение на данъчната политика, по отношение на трансферното ценообразуване и избягването, борбата срещу избягване на данъци, но въпросът ми е какво прави комисията така, че да наблюдава по-отблизо спазването на всички правила и на тези насоки. Благодаря. Това е много важна част от нашата работа. Знаете, че колкото по уверени и информирани се чувстват държавите членки, толкова по-добри решения ще взимат. И това въжи и за бъдещите случаи и дела, които ще завеждаме. Важно е да се изразходват добре парите на дънакоплаците. Винаги съм казвала, ако нещо не е ясно, бъдете ни се – ако има неяснота, обадете ни се. По-добре рано, отколкото късно, тъй като е неприятно, когато се стига до задънена улица, някой си дава сметка, че това е случай на държавна помощ, че нещата не са наред. Именно за това призоваваме да ни търсят предварително. Нещо друго, което предоставяме е обучение на желаящите държави членки. Важно е да се разбере какво точно имаме предвид, каква е нашата методика и това да се обсъжда с държавите членки, защото, както обясних в началото, те ще взимат все повече и повече решения – и за това е добре да разполагат с познания и компетентност. Като говорим за насоки, имайте предвид, че имаме много разглеждани дела. При данъчните инструменти, например, е твърде рано да излизаме с конкретни насоки. Даваме едни общи насоки, които не са свързани с конкретни хипотези. Но аз се надявам, че в бъдеще тези насоки ще се конкретизират. Защото ние имаме е, хиляди случаи за разглеждане и това сигурно ще подобри и насоките. Основното е данъците да не се използват като инструмент за пробутване на държавна помощ. Би трябвало да се направи промяна. Следим ситуацията и, и се опитваме да бъдем великодушни към държавите членки. Те трябва да развият съответните умения, за да могат сами да вземат решенията, които не засягат търговията на единия пазар. В този случай те са тези, които разполагат с самостоятелност. Колегата Цани, който е докладчик по конкурентоспособността, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, аз бях представен правилно и имам въпроси, свързани с моя доклад за конкурентоспособността. В моя доклад аз разглеждам и въпроса за атомната централа. Според мен комисията вече е говорила нееднократно по темата, но все пак ми се иска да ни предоставите допълнителна информация, да знаем какво е актуалното състояние и какво може да се очаква в близко бъдеще. В този случай, разбира се, подходът е от гледна точка на конкуренцията. На второ място. Още един въпрос. Той не ми се струва точно щекотлив, защото ще кажа, че аз не съм привърженик на хазарта, но все пак, като се има предвид сегашната ситуация в Европа, е, се питам, Дали комисията може да ни каже нещо ново е, за регулирането в тази област? Както знаем, хазартните индустрии са национални и в този случай не може да се говори за конкуренция на европейско ниво. Благодаря. Uh, Вие знаете, че ние работим доста в областта ядрена енергетика, тъй като едни държави членки се отказват от нея, други пък те първо ще развиват. Но ние се водим от договора е вратом, който дава на държавите членки свобода на избор. Разбира се, при атомните централи проверяваме дали има държавна помощ и ако да, то дава ли се възможности на други участници да влязат на този пазар. А какви ще бъдат нашите заключения по централата пак твърде рано е да се каже. за хазартната индустрия. Не, е, че не разполагам с новини, просто не съм достатъчно добре информирана, тъй като е, тук са важни по-скоро правилата на единия пазар, не толкова на конкуренцията, защото зависи доколко съответния пазар е отворен и доколко на него навлизат и новите участници. Но с удоволствие ще ви дам и допълнителна информация, тъй като понякога тук имаме една сива зона. Знам, че това е тема, която е важна, но пак с моите извинения ще ви кажа, че не знам достатъчно. Очаквам с нетърпение и да видя окончателния вариант на вашия доклад, тъй като има много добър входен материал. И имате възможност и за допълнителен въпрос. Не желаете? Колегата Шваб. Благодаря. Госпожо комисар, ще се спра на е, три основни момента. Първо, държавните помощи. които през изминалите месеци в резултати на вашите така, действия доста са ограничени вече. И освен това, така, дружествата за насърчаване на туризма, държавните органи в немалко държави членки се опитват именно да предоставят някакви помощи, някакви субсидии на тези туристически предприятия. Е, в, най-вече в трансгранични е, области. Е, познавате ли е, вече до някъде тази проблематика? Смятате ли, че е, е допустимо е, държавните органи да насърчават по този начин съответни дружества в рамките на туристическия бизнес? Тъй като съм работил на няколко пъти е, по въпросите на конкуренцията и цифровия пазар. Е, е, през последните години се зарадвах, когато колегата Рейман постави този въпрос. Струва ми се, че е хубаво да се стигне до едно силно решение по този въпрос, но естествено много важно е преди това да проведем един много сериозен дебат така че да е, отговорим на очакванията на гражданите, а също и на нашите собствени очаквания. Така че Европейската конкурентна мрежа би трябвало колкото е възможно по-бързо да влезе в парламента. Това на практика може да стане на, основа, на основата на член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз и съгласно договора вие знаете, че в този случай парламентът трябва да изиграе една много важна роля решаваща, бих казал. Е, естествено, че когато става дума за антикартелното, антитръстовото е, е, законодателство, е, трябва да обърнем особено голямо значение. Някои от държавите членки вече са представили своите виждания, други обаче още не. Какво ще направим, за да ускорим процеса? Uh, По първия въпрос за агенциите за туристическа реклама, ще кажа, че има известен парадокс. От една страна, помощта не би трябвало да засяга вътрешния пазар, но от друга страна, целта на туризма е да се привлекат хора, граждани на други страни. Следователно, тук има влияние върху търговията. Доколкото знам обаче, не е имало оплаквания, иначе сме готови да отговорим на всякакви въпроси и официално и неофициално, ако някой се чувства притеснен. Както казах, до сега обаче не сме имали оплаквания. Европейската мрежа за конкуренция, това беше втория ви въпрос, работи се от доста време насам и с помощта на вашата комисия. Целта е да се види дали националните органи за конкуренция разполагат с необходимите инструменти – Трябва да се знае дали те могат да бъдат достатъчно независими, дали могат да работят компетентно по съответните случаи. Оценката на въздействието не е изработена, но аз се надявам, че тук ще можем да работим заедно с парламента като със законодател. Всъщност тази мрежа не е особено формана по характер или официалната и да се каже и това е едно от нейните достоинства. Членовете й обикновено обсъждат теми, които ги вълнуват, не само това, което прави комисията. времено Знаем, че има и нови подходи във Франция, в Германия. Например, германските органи работят по тази сива зона, която е между защитата на личните данни от една страна и от друга страна отношенията с потребителите или клиентите. Мисля, че това е много интересна тема. Иначе не знам дали може да се организира една среща с тази европейска мрежа. Все пак ми се струва обаче, че е по-добре да се изчака, да видим първо заключенията от оценката на въздействието и след това да решим дали трябва да подкрепим тяхната работа и сътрудничеството между националните органи и комисията. Благодаря колегата Бае. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, първо искам да попитам за Кетърпилър фискалната ситуация. Знаете, че те закриха своя белгийски филиал, което доведе до работа на хиляди работни места. Брутално решение и скандално решение, тъй като Единствената мотивация тук е разпределението на дивидендите за мултинационалните компании. От LuxLeaks видяхме, че Caterpillar има много благоприятно положение в Люксембург и се възползва от данъчните облегчения там – като Кетърпилър е искала да направи нещо подобно, като се изнесе от Белгия в Швейцария. Не знам дали комисията ще разгледа фискалната структура на тази е, група, дали не трябва те да плащат там, където е дейността им. На второ място Монсанто Байер. Знаете, че Байер наскоро закупи Монсанто за 69 милиарда. Какво означава това сливане за работните места? Това е риск и за селските стопани и за гражданите, защото може продуктите на Байер Монсанто да се окажат в чинията ви или в лекарственото шкафче. Това не е ли господстващо положение на вътрешния пазар, освен това? Бих искал да знам какво мислите вие за това придобиване, дали това съставлява господстващо положение. И накрая вие искате Apple да заплати на Ирландия 13 милиарда, но Ирландия няма желание да ги приеме. Това въжи и за Microsoft. Знаете, че и в моята страна има мултинационални компании, които трябва да платят 700 милиал... милиона евро. Може би е добре да се помисли обаче дали не трябва да се промени начина на събиране на глоби от тези е, мултинационални компании, би трябвало да можем да бъдем по-стриктни. Uh, we have no formal case with uh, Caterpillar. За Caterpillar нямаме официално започнато разследване и мисля, че така или иначе Кетърпилър е предмет на обществен дебат. Има и специална група, която се опитва да обедини различни подходи но така или иначе в този случай не би трябвало да се навлиза във всички възможни въпроси около Кетърпила. След това придобиването и сливането в случая с Монсанто едва в началото си. Имаме и примера с Санджан в Китай и Дадипон. Това са сливания, придобивания, които ще се реализират в рамките на настоящата година или до година. Това, което е много важно за нас, е след сливането клиентите да могат да разчитат на разумни цени, качество и иновации. Твърде рано е да мога да ви представя някакво становище, тъй като ние ще видим как те първа ще работи пазара при едно такова сливане. Ясно е, че това е много важен пазар, защото той засяга и селските стопани, основна брънка от цялата ни хранителна верига, засяга и бизнеса. За нас това ще е, е много важен възможен случай за разследване, но, както казах, твърде рано е за каквато и да било позиция. Разбира се, когато се вземе отрицателно решение във връзка с държавната помощ, често държавите членки протестират. И в този случай делото се отнася към съда. Аз неведнъж а, съм обяснявала дали държавата, която предоставя подаръката и да се каже, може да си го вземе обратно. Вашата комисия също е излизала с различни предложения по темата. Принципно идеята за възстановяване на държавната помощ е нещо, за което се говореше още преди десетилетия. Аз знам, че в Дания, например, е абсолютно невъзможно да си вземеш обратно подаръка. Това е немислимо и би довело до пълен разпад на социалните привички. Същото се отнася и до държавната помощ. Малко неудобно е да си вземеш това, което си дал на някого. Но въпросът, който повдигате, е много сериозен и ние ще трябва да работим усилено, така че данъците да не се използват като инструмент за предоставяне на държавна помощ. Това не са равни условия за бизнеса. виждаме, че на някои компании се предоставят тези специални данъчни споразумения и те не заплащат същите данъци при същите разходи. Това засяга и служителите, и клиентите. Възстановяването на противозаконната държавна помощ би трябвало да стане изключението в бъдеще. Точно по това и работим. Решенията на комисията, така или иначе, не спират да се изпълняват заради обжалване. Например, при ФИАТ възстановяването вече беше извършено. В случая с Годен Иксес имаше 35 различни корпорации и тук беше малко по-сложно самото изчисление. Но ние работим по същата тема и с Ирландия, защото обжалването не променя изпълнението на решението на комисията. Благодаря. Можем да приемем няколко спонтанни изказвания на колеги господин Зенополос е единствения, който е направил заявка и след това господин Тойер. Καταρχήν για το ζήτημα που έβαλαν πολλοί συνάδελφοι του... Благодаря. По повод казаното от много колеги. Глобата срещу Apple. Мисля, че е очевидно че когато САЩ, например, налага глоба на Deutsche Bank, няма да има кой знае каква възможност за маневриране. Между другото, когато говорим за държавна помощ, трябва да споменем, че когато едно дружество фалира или се принуди да напусне конкретен пазар, друго дружество се облагодетелства. Какво точно имам предвид тук? Има решение по силата, на което Гърция трябва да си поиска обратно помощта, която е дала на корабостроителницата Скараманга, както и на Ларго, една от големите компании в Европа. Това са големи компании. Какво ще стане, ако държавата си поиска парите, те ще трябва да фалират и това ще е от полза за техните конкуренти в чужбина. Справедливо ли е това? Казвате, че данъците не трябва да се използват, за да се е, дават конкретни ползи за някои компании. В Гърция имаме нещо, което аз е, наричам като данъчен армагедон. Гражданите плащат, а компаниите не плащат, защото правителството им позволява. Това разумно ли е? В същото време трябва да спомена, че в Гърция вече има разпродажби на къщи на физически лица, на хора, които не могат да си плащат ипотеките. Продажбите ще бъдат по такъв начин, че в крайна сметка, каквото и да се случи, хората ще трябва да продължат да дължат сумата, която дължат. Приключвам, господин председател. Е, по отношение на надниците и заплатите, това не е ли също някаква форма на държавна помощ? И накрая, ако нещо се направи по отношение на гръцкия дълг, е, дали няма да има някакво подобрение? Благодаря. Господин Тойрер. Благодаря. Благодаря и на вас, госпожо комисар вие вече взехте отношение по въпроса за Google. Много колеги ви зададоха въпроси в тази връзка. Аз ще ви попитам как гледате на интернет економиката и цифровизацията. Някои от експертите се съмняват, че са достатъчни всички закони в, в това отношение, които имаме тук в Европейския съюз, е, BlackRock, е, Wellington, е, които инвестират в същото предприятие, да кажем, биха могли да повлияят на интензивността на конкуренцията. Така че в определени браншове тя да се ограничи. Това са подозренията и съмненията на някои от специалистите в тази област. проучили ли сте въпроса? Има ли някакви инициативи, които подготвяте именно с оглед на подобни разбирания в областта на конкуренцията? И накрая Силви Голар. Благодаря. Благодаря за положените усилия. Какво да кажем обаче за културата на конкуренцията? Във Франция, например, имаме Алстом. Правителството поръчва на Алстом с пари, с които не разполага. Какво да кажем, като Алстом нарушава профсъюзните правила от 1957 година насам? А, какво да кажем за случаи, в които компания фалира точно преди изборите? Uh, Нека да започна с въпроса за големите дружества и неплатените данъци. Има два различни подхода. Една от причините, поради която колегата Московиси внася предложение, е, че искаме да има истинска промяна, защото много хора загубиха търпение. Точно както и вие казвате, те виждат, че гражданите плащат все повече и повече данъци, все повече ДДС. В някои държави членки заплатите се намаляват за държавните служители пенсионерите получават по-малки пенсии. Всичко това засяга гражданите. От друга страна обаче те виждат, че отношението към корпорациите е друго. МСП си плащат данъците, големите компании не го правят. Точно гнева и а, нетърпението сантиментите, които се породиха след случаи като LuxLeaks и така нататък, но не само. Всичко това доведе до решимостта, която демонстрираме в момента. Тя не е характерна само за държавите членки, тя е характерна и за парламента. Вие представлявате гласа на електората. По отношение на другите въпроси, свързани с единния пазар, аз се опитвам да работя с колегата Лъжбията Бенковска с цел да се гарантира, че се спазват правата на единния, правилата по-скоро на единния пазар, за да няма злоупотреби. Единия пазар трябва да е за всички. Не може да е само за онези, които могат да използват правилата така както им е най-изгодно. И когато говорим за правила, нека да кажа, че има отрасли в цифровата економика. Между другото, като че ли не останал отрасъл, който да не се цифровизира. Та в тази връзка е много важно да създадем инструментариум и да следим отблизо какво се случва. Защото има нови е, начини за получаване на данни, за получаване на познание. Е, не знам дали е, се работи по въпроса за общата собственост. Е, има редица проблеми свързани с сливанията. Важен въпрос, например, е праговете за сливанията. Трябва ли да се гледа, например, какво ще бъде въздействието върху познанието, интелектуалния капацитет след едно сливане? Това по никакъв начин не обягва от нашето внимание, тъй като има въздействие върху пазарите не трябва само поради отсъствието на конкретна информация или е, развитие в оборота, по-голяма печалба, не трябва само заради нещо подобно ние да изпускаме от поглед това, което се случва. Справо питате какво да правим, за да има сигурност за компаниите. И от друга страна, какво трябва да направим, за да се осъзнае, че е, конкуренцията се свежда до много различни аспекти, а не само до оборота. Културата на конкуренцията е, се поражда и запазва е, след като се положат конкретни усилия за различните поколения. В вашата комисия, например, вие сте избрани от народа и когато вие пледирате за култура на конкуренцията, мисля, че можем да постигнем много повече успехи заедно, отколкото ако само ние в Европейската комисия го правим. Полагаме всички усилия, естествено, но не само комисията трябва да налага правила и да следи за правилата. Всъщност, от е, правилната, от лоялната конкуренция има ползи и тези ползи са осезаеми когато има ползи, ползите се усещат от много хора. Когато има злоупотреби, например, злоупотребите облагодетелстват само ограничен брой лица. Ето защо ние всички трябва да работим, за да имаме един честен пазар. Трябва да кажа, че повечето хора не се вълнуват от политика, не мислят за политика всеки ден, някои не мислят за политика даже когато предстоят избори. Но всеки ден хората се блъскват с пазара. Когато се купуват е, вечеря, когато се купуват различни продукти, е, всеки ден хората се вълнуват е, от това дали ще запазят работното си място, дали някой нов колега няма да ги измести и така нататък. Хората се вълнуват от всички тези въпроси всеки ден и ако ние можем да окажем въздействие върху пазарите и то положително въздействие, то ние ще окажем положително въздействие и върху живота на хората ние трябва да се погрижим да не се действа при закрити врата, да не се е, действа непрозрачно и ако успеем да го направим, всеки ще извлече полза. Само чрез подобни действия ще гарантираме една култура на лоялна конкуренция. Благодаря, казва председателя. Много интересен, структурен диалог. Аз напълно подкрепям казаното току-що от вас относно важността на честните пазари и доверието на гражданите в нашия съюз. Мисля, че имаме достатъчно повод за размисъл от тук нататък. Не на последно място във връзка с практиките на възстановяване на държавна помощ, може да се породят проблеми, свързани с косвения морален риск. Така че виждате, трябва да се помисли. Трябва да продължим да разговаряме с вас и то често. Благодаря на всички вас и сега ще отстъпя председателския стол на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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick auf die Скъпи колеги, е, поглеждайки към часовника, установявам, че сме се позабавили, така че преминаваме направо към четвърта точка. Е, годишен доклад относно политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Е, докладчик е Тибор Сани. Ще му дам думата за колко минути? Пет минути. Тибор има възможност да представи вижданията си. Уважаеми колеги, аз лично смятам и мисля, че колегите ме подкрепят, че силната добрата политика на конкуренцията винаги е била кръгален камък за всичко, което правим. Ето защо мисля, че доклада е важен за бъдещето на Европа. Политиката на конкуренция в Европейския съюз е много важна, за да се гарантира доброто функциониране на единния пазар в Европейския съюз. Тази политика ни помага да попречим на свръхконцентрацията на економическа и финансова власт, тя води до по-низки цени, до по-добри качествени продукти, до по-голям избор за потребителите и до повече услуги. Аз съм убеден, че парламента в своята цялост смята, че политиката на конкуренция трябва да допринесе за осъществяване на нашите основни приоритети, като нарастването на предлаганите работни места, економическия растеж, укрепването на единния пазар и по-конкретно цифровия единен пазар, енергийния съюз и така нататък. Всички ние добре знаем обаче, че става дума за нещо изключително мащабно като проблематика и е много трудно в проекто доклада да се засегнат всички аспекти, особено като се има че сме ограничени е, в е, броя на знаците, които можем да използваме. За това искам да се концентрирам върху седем важни аспекта. На първо място интеграцията на единния пазар. Това е основен приоритет за мен. Това е нещо много важно и за гражданите, и за компаниите. Мисля, че като цяло комисията е на правилния път по този въпрос. Не имаме нужда от повече стъпки, за да укрепим единния пазар и чрез фискален съюз. На следващо място. Искам да говоря за цифровия единен пазар. Тук предстои още работа. Трябва да се премахнат пречките за онлайн конкуренцията. Економиката на споделянето също подлежи на принципите на конкуренцията. Мисля, че доклада трябва да спомене разследванията на някои антиконкурентни практики от е, редица компании. Доклада говори за неудачни събития в сектора на далеко съобщителните услуги. На трето място искам да подчертая важността на това да се прилагат последователно правилата за държавна помощ. Току-що говорихме много дълго по тази тема. Тук искам да подчертая, че комисията следва да поясни правилата, които се отнасят за финансовата, държавната помощ в финансовия сектор по-скоро. На трето място а, антитръстовите процедури, контрола върху сливанията. Тук мисля, че няма нужда да навлизам в подробности. Става дума за нещо много техническо по своя характер, но трябва да спомена все пак този аспект на пето място енергийния съюз, селското стопанство, хранителната индустрия, тези последните са малко по-различни по своя характер. На шесто място подчертавам, че имаме нужда от по ефикасни и по-добре организирани национални органи в областта на конкуренцията. Ето защо смятам, че трябва да има децентрализация на правилата за, за конкуренция. И на седмо място, на последно място, подчертавам, че трябва да има диалог между нашата институция, парламента и службите по конкуренция на Европейската комисия. Този диалог трябва да тече постоянно. Има работна група по политиката на конкуренция, има група за, за наблюдение. Мисля, че благодарение на един подобен диалог бихме могли да координираме своите усилия по един по-удачен начин и това би било добре искам да подчертая още веднъж колко отворена за сътрудничество е госпожа комисаря Вестеер. Мисля обаче, че Европейския парламент трябва да стане със законодател в сферата на а, конкуренцията, затова договорите трябва да бъдат променени. Виждате, че няма как да изчерпя всичко. Може да се добавят още много неща. Ще добавя някои елементи чрез своите изменения. Обръщам се с молба към вас. Направете и вие същото. Господин председател, надявам се, че ще работим в дух на сътрудничество с докладчиците в Сянка и с съответните членове на административния персонал. Надявам се, че ще успеем да изковеме ни разумни компромиси, които да удовлетворяват всички. Естествено, основната цел е да направим живота на хората и на компаниите по-лесен. Благодаря. Благодаря, Тибор. И сега докладчиците в сянка. Всеки получава 4 минути. Буркарт Балц. За мен е господин Мартоичело. Uh, Благодаря, господин председател. Нашият колега се извинява, че не е, е в състояние да е, дойде на време, за да присъства на цялото заседание на комисията. Но той би желал да благодари на докладчика за е, цялата работа, която е, е извършил и за начина по който е работил с докладчиците в Сянка. Е, <clears throat> оценката му е положителна. Европейската политика по отношение на конкуренцията е изключително важна за цялата економическа политика докладчикът в сянка на нашата политическа група смята, че е изключително важно да се обърне внимание на цифровия един пазар, който може да създаде много работни места и да засили е, е енергийния съюз е, в е, е, Европейския съюз, както и цифровия пазар като цяло. Това е една много важна част, която трябва да бъде интегрирана на принципа на <clears throat> еднаквото третиране на всички участници на пазара. И като координатор на НП аз ще кажа, че според мен настоящият проект доклад е една добра основа за по-нататъчна работа. Но би трябвало в бъдеще да помислим за една по-тясна връзка между социалната справедливост и политиката в областта на конкуренцията, защото това са два аспекта, които взаимно се допълват, е, но при всички положения, е, е, когато говорим за доклад по отношение на конкуренцията и финансовите услуги, да кажем параграф 14, е, трябва да си даваме сметка, че е, социалната политика е, не е от компетенциите на Европейския съюз и тогава се питаме какъв е смисъла на параграф 14. Благодаря, давам думата на следващия колега. Наренс, благодаря, както и колегата Буркат Балц. И аз ще подчертая, че докладът е много добра основа за по-нататъчна работа. Много от параграфите, които виждаме в проекта доклада, се подкрепят от моята политическа група ЕКАРЕ. Ще се ограничат до няколко коментара. <clears throat> Много съм разтревожен, че по отношение на данъчната политика, миналата седмица, миналата година бяха променени много неща в проекто доклада и в процеса на работата по това досие, така че ние трябва да обърнем и да настояваме на факта, че държавните помощи са изключително важен елемент от справедливата данъчна политика. Така че в това отношение е, трябва да продължим да работим. На второ място, е, липсва ми нещо в е, проекто доклада, а именно е, въпросите свързани с социалния дъмпинг, начина по който така, се предлагат на много по-низки цени е, определени продукти и услуги на е, гражданите на Европейския съюз. Ние би трябвало да засегнем тази тема във връзка и с протекционизма и други е, нежелани практики. Сигурен съм, че ще намерим общ знаменател. Освен това, държавните помощи в финансовия сектор, те трябва да бъдат ограничени е, драстично. Съгласен съм с тази теза на докладчика, но бих предложил и една допълнителна степка, която по-експлицитно да бъде формулирана. Като погледнем какво става в банковия сектор, в е, Германия, а също и в други държави членки. Е, трябва да видим е, как така, някои изключения по отношение на банките засягат всъщност накупаците и обикновените граждани, което е недопустимо трябва да видим как ще се справим с този проблем и освен това засилване на ролята на политиката за конкуренция което е в крайна сметка част, важен елемент от общата рамка, политическа рамка в областта на конкуренцията. Така че по отношение на отделни предприятия, аз не бих предложил непременно, така да се каже, е, да посочваме поименно отделните предприятия и да ги порицаваме е, в рамките на доклада, който е, изготвяме. Може би съм сред мълцинството тук, но мисля, че по този начин ще навредим повече на предприятията и едва ли ще ги спечелим на наша страна. Е, благодаря. А, сега а, а, представителя на АЛДЕ, докладчика в Сянка, а, господин Тремоза Белцелюс. Благодаря, а, господин председател, благодаря и на докладчика за доброто сътрудничество. Ние имаме вече доста опит а, в а, тази сфера, тъй като аз самият съм бил докладчик по темата и естествено, когато има 500 или 600 гласа, подкрепящи един определен доклад, независимо от това, че може би той не е, така да се каже, най-същественият елемент от нашата политика в областта на конкуренцията, това е един много силен сигнал едно силно послание до комисията, че ние желаем нещата да вървят в една определена посока. Естествено, че става дума и за идеологически е, обосновани виждания и за политически предпочитания. Е, съгласен съм с е, колегата, който посочи, че не става дума за това да представи нашата фискална визия за бъдещето, не става дума за някакви е, така, определени ясни мандати е, от страна на държавите членки към Брюксел. Е, може би идеята не би била съвсем лоша, но не е, моментът не е, така да се каже, най-подходящият в това отношение. Е, Добре, ние за първи път е, е, говорихме за Google и за първи път, е, така да се каже, на Google се налагат толкова големи санкции. Това бе един много интересен дебат. Е, ще Е, говорим и за е, друг доклад, по който се работи в момента и в който се споменават около 500 е, различни предприятия от различни държави членки, които са нарушили по един или друг начин е, разпоредби на европейското законодателство. Но аз лично не бих имал нищо против, за разлика от колегата, е, който беше против по именното посочване и порицаване на фирмите. Тук да се посочат също някои примери. А, да. настоящият комисар говори вече по темата и ние знаем, че националните компетентни органи стават все по-големи и по-силни. Много често така, играта с мултинационалните, многонационалната компания е сложна. Те стават все по-големи също. И когато стигнем до а, втората фаза а, от производството срещу Google, а, след като се разгледат възраженията, за които говори комисарят Трестагер, ние ще трябва съвсем ясно да покажем подкрепа за позицията на позицията на комисията. Тъй като това е много важно. политиката в областта на конкуренцията на Европейската комисия в момента е много добра. Ние показваме на гражданите, че нетърпимост по отношение на а, е, злоупотребите с е, е, парите на дънакоплаците, преференциал, нетърпимост и към преференциалните, така да се каже, услуги от данъчен тип в кавички, които се предоставят на многонационалните компании. ако в е, рамките на другите е, генерални дирекции и ресори на комисията има, така да се каже, все още неразкрити е, сфери, в които бихме могли да доближим, така да се каже, нашата политика до вижданията и очакванията на гражданите, трябва да ги използваме. Да. Е, в е, някои от държавите членки за отбелязваме, така да се каже, е, е, елементи на монополизъм. Е, има предприятия с господстващо положение на пазара. Трябва да почертаем всичко това и да помислим за ефективни действия. Панама Лапес от Обединената левица в момента като че ли не е в залата. Има ли някой друг от групата, който би желал да вземе думата? Да, аз бих могъл да кажа няколко думи. But... да, аз съм всъщност докладчик в Сянка по темата, но за Комисията по селско, селско стопанство политиката на Европейската комисия е, в областта на конкуренцията се подкрепя много ясно от е, мнозинството в Европейския парламент. Но аз мисля, че трябва да се концентрираме върху най-същественото от наша гледна точка дали искаме да задълбочим, така да се каже, е, е, действията и да, по, да се приближим до идеята за фискален е, съюз, за финансов съюз, това е въпрос на виждане. Някои го смятат за добра идея, други не. От гледна точка на селското стопанство, когато става дума за конкуренцията в областта на селското стопанство, от гледна точка и на Ирландия, а, има а, много големи а, производители, а, има и много големи а, организации на земеделските стопани, които като че ли се налагат на пазара. Това не е най-добрата новина, която можем да съобщим на нашите земеделски стопани. И какво може да направи Европейската комисия, за да има една по-справедлива, по-честна и лоялна конкуренция именно особено в областта на селското стопанство. След като навсякъде плащат, да кажем, 12 евро за една и съща пица, можем ли да говорим изобщо за конкуренция? Подобни явления има и в селското стопанство и много от гражданите, и аз съм в тази група също, смятам, че в момента като че ли не може да става дума за истинска е, конкуренция на нашия пазар. ние би трябвало да обърнем нещата, не да се опитваме да унифицираме, да еднаквяваме и да налагаме едни и същи компании и едни и същи продукти и услуги навсякъде. Госпожа Шторх получи току-що думата, но председателят се коридира първо представителя на Зелените, господин Райнон, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че текстът е добре структуриран. <clears throat> И от техническа, и от политическа гледна точка текстът е много амбициозен. Да, ние трябва да разгледаме нещата в контекста на ширящия се евроскептицизъм. Една от причините е именно така е, протекционизма на, е, по отношение на някои големи е, инвеститори, големи многонационални компании. Ето, случая Apple, а и случая Google показват именно, че има основание за недоволство. Но бихме могли именно по тази причина сега и на фана на действията на Европейската комисия да включим повече политически формулировки. Бихме могли да настоим за повече е, европейско сътрудничество по отношение на данъчната политика и е, да подчертаем значението на единия е, европейски пазар. По отношение на телекомуникациите, медийните услуги има много, много така, елементи на които говорят за нелоялна конкуренция и които показват изкривяване на пазара но а, би трябвало да а, помислим за това как можем да мобилизираме а, а, всички сили, за да а, наложим една правилна политика. А сега вече госпожа фон Шторх. А, аз по принцип съм а, а, скептична а, по отношение на предложенията на Европейската комисия, а, аз също и а, отчасти и документите на другите институции в Европейския съюз. Имам предвид най-вече, да кажем, електронния билет, ЖП билет. Но в случая, когато става дума за конкуренция, когато става дума за контрол на сливанията, за а, е, контрол на е, конкуренцията в областта на цифровизацията и енергетиката. Да, е, съгласна съм с всичко това, което прави конкуренцията. Държавните помощи са също в тази група въпроси. Естествено, би трябвало да разширим всичко направено до тук, но данъчната политика не влиза в тази сфера, както посочиха и други колеги а, има определени така да се каже, данакоплаци, които са свързани с определена национална държава. И би трябвало да напомним отново на това място, че данъчната политика е от правомощията на държавите членки, така че всичко това, което се предлага във връзка с данъците, според мен не е на мястото си тук и не би трябвало да се говори за данъчна хармонизация. Разпоредбите по отношение на помощите. Е, е, ето, че тук а, е, е, а, ми се струва, че има нещо погрешно и заблуждаващо. Комисията, да кажем, смята, че а, помощите, които са предоставени на италианските банки, са били правилни и, а, така да се каже, в рамките на нормалното. Не. Това, според мен, не е правилно и най-сетне трябва да се простим с тази идея за това, че нещо може да бъде и правилно, когато се помага банковия сектор. Не, никога няма да се простим с тази погрешна и порочна практика на държавните субсидии и помощи. Освен това, регулирането когато а, говорим за регулиране, би трябвало да обхванем и някои други сектори, а те ми липсват именно в този доклад. Да, а, ще дам а, на колегата а, Цани а, думата за кратко обобщение в заключение на този дебат. Няма да има спонтанни изказвания този път. Благодаря, господин председател. Благодаря много за тази предварителна дискусия и коментарите на колегите. които посочиха и е, положителните страни и е, слабостите в работата е, по текста. Бих искал да се спра на а, темата социална политика и социални аспекти. А, аз съм политик а, от социал-демократичния спектър. А, така че е, с готовност приемам всякакви предложения в това отношение. Много ви моля, колкото повече е, предложения по отношение на социалните аспекти, толкова по-добре. И още един въпрос, на който ще се спра. Фис... Финансовият съюз, фискалния съюз. За всеки от нас е трудно, когато започва работата по едно досие, да а, определи, така да се каже, основната идея. За мен а, основната идея от самото начало е а, по Обединен съюз, по-тясно сътрудничество. Но колко е, много тясно или по-малко тясно е, взаимодействие и изближаване и обединяване но е, много често ние знаем, че нещата са опират до това, че е, ни липсва именно този е, общ финансов съюз. Е, и също време ние казваме, да, причината е, че нямаме още, е, така да скаже, обща фискална политика и е, фискален е, съюз, но това е положението. И ето, единият европейски пазар все още не е, е завършен. Е, в общи линии е, той е добре развит, но той не е изцяло е, съвършен. Според мен е, никой не очаква от нас и не можем веднага да създадем един съвършен фискален съюз, но поне мъничко от елементите на фискалния съюз би трябвало да почнат да се въвеждат. И още два аспекта, господин председател. Господин Тремоза спомена, че когато създаваме основните правила за економиката, би трябвало да а, разчитаме на едно широко мнозинство. И аз много се надявам, че това ще бъде точно така колкото по-широко, толкова по-добре. И накрая, това, което можем да предложим на европейските граждани е ясно, точно регулиране на економиката на споделяне, на е, цифровата економика, Да, тези сфери са много, много по-близо до гражданите, отколкото дори си мислим, може би. Защото това са сфери, е, в които е, гражданите непрекъснато се сблъскват с някакви проблеми, е, които са част от тяхното ежедневие. Така че ще трябва да им отделим много повече внимание. И аз благодаря, скъпи колеги, приятели, за вашите коментари и мога само да ви призва, нека да продължим работата, за да постигнем една политика на конкуренцията. Добре. 19 октомври, крайен срок за внасяне на изменения на 28 ноември. Ще ги разгледаме на 5 декември в комисия ИМКО и ако всичко е наред, пленарен дебат през февруари 2017 година. Първо смятахме 16, но сега ще е 17. Следващата точка е точка 5 разглеждане на измененията по създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 до 2020 година. Колегата Столожан от НП е нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Исках само да обясня че когато одобрихме МФР 2014 до 2020 година, имаше и три организации, които работят по международните стандарти за финансовото отчитане. ЕФРАК, фундацията и също така една трета организация. Знаете, че ЕФРАК работи по техническите аспекти. Имаме също така, освен Фундацията за международни стандарти за финансово отчитане и ЕФРАК и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес. Аз бях изготвил един начален доклад с препоръки – за това как да се подобри дейността на ЕФРАК или Европейската консултативна група за финансово отчетност. Идеята беше да се приложат на практика тези препоръки. ЕФРАК изпълни повечето от препоръките. Ние имаме и доклада на Европейската комисия по този въпрос. Но имаше и изменения и препоръки, които не зависят от самия ефрак, например системата на финансиране. Е, това е една система, която зависи от вноските на държавите членки. Трябва да се види дали да се подкрепи предложението на комисията и фрак да се финансира още 3 години всъщност четири поправя се оратора до 2020 година. Ние имаме своите изменения, обсъдихме ги с колегите, които са ги предложили, има съгласие по повечето изменения. Разбира се, няма как да приемем измененията за спиране на финансирането на ЕФРАК. Има две изменения – които са малко по-спорни, може би трябва да ги представя. Те са спорни за мен, а и за правната служба. Имам предвид едното изменение на, господин, на госпожа Берес. Много и благодаря за активното участие. Тя смята, че доклада, който се изпраща от Европейската комисия към парламента и съвета относно дейността на тази организация трябва да получава одобрението на парламента и съвета, но правната служба не подкрепя тези аргументи и мисля, че те са прави. Има и едно изменение на господин Гиголт. Според него тази организация трябва да изготвя ежегоден доклад за дейността си. Според мен обаче това е работа на Европейската комисия, тъй като тя отговаря за изпълнението на финансовата програма до края на 2020 година. Следователно, комисията е тази, която трябва да ръководи отношенията с организацията, финансирана чрез европейския бюджет. Това са проблемните изменения. Аз представих и своята гледна точка. Освен това, вие знаете, че сме сформирали екип, който работи по международните стандарти за финансова отчетност. В други ден ще гласуваме по този доклад. Освен това ще гласуваме и предложението за започване на триалог. Но преди това ще се срещнем с ЕФРАК и Европейската комисия. Много благодаря. Сега докладчиците в сянка по две минути. Започваме с Перванш Перес. За две минути е трудно да говорим за ЕФРАК и за доклада на Теодор Столоян, на когото искам да благодаря за съдействието. Той каза най-важното. По 22-ро изменение, което той спомена, ми се струва, че трябва да поговорим. Там се предлага парламента да одобри доклада относно ЕФРАК. Нещо, което ми се струва доста новаторско от правна гледна точка – Освен това, трябва да се има предвид и по какъв начин парламента може да се намеси по темата за Ефрак. Би трябвало той да бъде по-убедителен. Но искам да се спра на една от важните теми. В този доклад за първи път ние имаме правното основание и парламентът извършва надзор на това, което се случва в Ефрак. за да може едно такова предложение, като представеното пред нас, да се превърне в реалност, ние трябваше да разговаряме с ЕФРАК и комисията преди да се влиза в триалога. Нашият докладчик е обърнал внимание на това. Трябва да има конкретни ангажименти, които да се поемат писменно чрез електронна или друга поща. Защото е необходимо да се водим от идеята за разширеното обществено благо и парламентът трябва да види къде е баланса при финансирането на ЕФРАК. Утре предстои гласуването. Би трябвало наистина да се осъществи промяна на управлението, промяна на подхода и преговорите да се водят преди влизане в триалога. Благодаря, Перванш. Санталус. E Благодаря. От името на ЕКР се изказвам конкретно колегата Кемал, който нямаше как да бъде тук днес. Първо ще кажа, че ЕКР отчита нуждата от практическо естество да имаме ефрак като частен орган. Ние не искаме да се спира финансирането за ефрак или ефрак да се превръща в обществен орган. Освен това, отчитаме направените подобрения след последния кръг преговори от 2013 година. Това е споменато и в доклада, що се отнася до изпълнените вече препоръки и искания. Има подобрена структура, по-голяма прозрачност. Приветстваме също така и това, което се каза в комисия ЕКОН при срещата с ръководителя на ЕФРАК, ангажимента, че ЕФРАК няма да се води от миналите си практики. Според ЕКР е необходимо наистина европейското финансиране винаги да бъде добре обосновано. Подобно на господин Гозес и ние няма да се чувстваме обвързани от практиките в миналото. Смятаме, че Направеното до тук е било част от реформата в ЕФРАК. Сега парламентът има по-активна роля. Имаме и един много по-активен дебат относно стандартите. Ние в ЕКР бихме искали този здравословен натиск да продължи като част от възможно най-ефикасната работа. Е, Кора фон Ювенхуйсен. Алде Кора фон Нихилсен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Столоян и на всички докладчици в Сянка. Благодаря им за сътрудничеството. Мисля, че господин Столоян е изготвил добър доклад. Ние можем да го подкрепим. Освен това сме съгласни с него относно измененията за съфинансирането на ЕФРАК. Сега има положителна промяна. ЕФРАК има нов директор с намерение да се изпълнят препоръките от доклада на специалния консултант. Има и нова структура на управление – А що се отнася до правния съвет по изменение 22, то знаете какъв е обичайният проблем с правните консултации. Могат да се намерят аргументи и за и против. Все пак мисля, че можем да проявим доверие към ЕФРАК. Не мисля, че ние като парламент трябва да даваме благословията си за доклада. Не бих се възпротивила, това не е голям проблем, но не мисля, че би трябвало да се задълбочаваме в тази насока. Важно е да се види дали ЕФРАК изпълнява допълнителните задължения, които му възложихме с резолюцията от 17 юни Радвам се да видя, че измененията ми, които гласят, че това трябва също да се следи отблизо, са приети. Иначе не мисля, че доброто сътрудничество с ЕФРАК зависи единствено от финансирането за периода от 3 години – ние вярваме, вярваме, че те ще изпълнят препоръките ни. Съгласна съм обаче с госпожа Берес. Би трябвало още преди започването на триалога да заявим ясно, че очакваме ангажимента на комисията и на ИФРАК за приемане на новите препоръки. Благодаря, Кора за и е Мигел Вегас. Всъщност, за Гуе поправя се председателя, но Мигел Вегас не е в залата. Нито е Алде, нито е Мигел Вегас, господин председател. Мисля, че и в двете неща сбъркахте. Добре, за Гуе тогава. Аз замествам Мигел Вегас, тъй като той днес е в Китай но първо да благодаря на господин Столоян за неговите усилия и ангажимент да се направи тази реформа в ЕФРАК. Ние сме съгласни, че наистина би трябвало да се види какви са последващите действия и изпълнение на препоръките в резолюцията на Европейския парламент от 17 юни. Как се работи по стандартите? Смятаме, че счетоводните стандарти са обществено благо и въпреки това счетоводството може да бъде доста творческо и да се отрази на финансовите спадове. Нещо, което е отразено и в докладите по страни. Е, би трябвало комисията да се консултира, за да види дали Ефрак изпълнява критериите. Според нас, в този случай комисията не може да се допитва само до частни издружения. Би трябвало да има по-голяма прозрачност. Защото това е в интерес на финансовата и економическа стабилност би трябвало, когато се финансира една институция, да има и парламентарен надзор. Затова и комисията би трябвало да представи законодателно предложение и ФРАК да се превърне в обществена агенция. За зелените господин Свен Гиголд не е тук. за СПД. Да, благодаря, господин председател, господин докладчик, уважаеми колеги. Аз вече съм внесла изменение, е, което бе посочено на няколко пъти и сега ще го обоснова. Ние е, бихме искали е, отчитането да приключи с този период. Естествено, отчитането е важно за е, е, дадено предприятие, но трябва да диференцираме нещата. От една страна е борсата и е, е, начина по който предприятието действа е, на е, борсата, включително и притежателите на дялове, и кредитори и така нататък. Как точно е, те ще регламентират помежду си е, нещата, това е, е тяхна работа и не би трябвало да се бъркаме. Освен това, е, в рамките на финансовата криза. Е, много неща, може би, е, нямаше да се случат, ако се спазваха еднакви правила, но е, е, тогава пък се появява риска от системен опасността от системен риск. Това също го видяхме. И е, това е много опасно явление. Е, данъчната прозрачност на национално равнище е, би трябвало да търсим, така да се каже, данъчна прозрачност, тъй като и данъчната политика е от правомощията на държавите членки на естествено и по отношение на капиталовия пазар трябва да търсим денежна прозрачност. Само, че не трябва да злоупотребяваме с капиталовия пазар заради някакви данъчни политически цели отхвърляме е, държавните или полудържавни, получастни е, структури, е, това в никакъв случай е, не носи нищо добро нито на национално, нито на европейско равнище. Не виждам от е, Европа на нациите и свободите госпожа Фан Капел, е, както и никой друг от тази политическа група, който би желал да я замести, затова давам думата на докладчика. Нямам какво да добавя, освен казаното в началото. Знам много добре позицията, която беше заявена от колегата. Ние заедно обсъждаме какво може да се направи. И ще поискаме среща с Ефрак и комисията преди началото на диалога. И така, да видим какво предстои. Утре ще гласуваме в нашата комисия, след това през декември досието влиза в пленарна зала. И сега стигаме до шеста точка. Годишен доклад на Европейската централна банка. Давам думата веднага на Рамон Тремоза и Балселс от АЛДЕ за 5 минути. Благодаря, господин председател. Още веднъж. Уважаеми колеги, ще гласуваме след 24 часа този доклад за ЕЦБ. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за помощта, за усилията да напишем компромисни изменения. Работихме усилено през последните няколко седмици. Само две неща Целта на компромисите е двояка. На първо място да се подкрепи Марио Драги и неговите политики в а, този период на голяма политическа несигурност. Мисля, че повече от когато и да било е важно да се осигури подкрепа от страна парламента за Марио Драги. А, защото неговите политики и политиките на ЕЦБ имат за цел стабилността на единния пазар. На второ място, ние изказваме своите притеснения и казваме на ЕЦБ как може да подобри положението. Например, по отношение на така нареченото качествено облегчение. То трябва да е по-насочено към инвестиции с конкретна полза, трябва да е насочено към малките и средните предприятия относно отрицателните лихви. Проявяваме критично отношение, но е, те са необходими в крайна сметка. Не бива обаче тази политика да продължава твърде дълго. Опитахме се да напишем компромисни изменения, за да имаме единна позиция в тази политическа обстановка. Мисля, че точно в този конкретен момент би било добре да имаме широка подкрепа. И накрая, по непокритите от компромиси и изменения, опитвам се да сложа плюс там, където има технически аспекти, политически аспекти. Имате 24 часа, ако искате да обсъдим някои конкретни изменения. Колеги, не е време да а, отказваме политическа подкрепа. Време е да се изпрати ясно политическо послание. Ако приемем доклада, ще изпратим ясен сигнал. И пресата а, ще а, отбележи това. От друга страна, ако не успеем, Пресата ще каже, че не подкрепяме Марио Драги. Благодаря. И сега от името на НП следващия оратор Томас Ман. Да, благодаря. Благодаря и на Рамон, и на докладчиците в Сянка. Вече сме провели няколко разговора и се опитахме да приближим вижданията си, те бяха доста различни в началото. Нещо много полезно и необходимо има основания за политиката на Марио Драги. Винаги, когато сме говорили за паричната и банковата политика, сме подчертавали това, но също време и чрез тези неконвенционални мерки е, има е, така, е, опасност, е, да кажем, закупуването на е, ценни книжа е, е свързано с е, доста критични бележки от страна на членовете на ЕНП по същия начин и по отношение на отрицателните лихвени проценти, но все пак се опитахме да приближим позициите, както казах. И така още в началото си дадохме сметка, че държавите членки се нуждаят от структурна реформа. Е, тя е в техен интерес. Е, това е, е естествено необходимо. Необходима е и определена реформа по отношение на бюджетирането и изпълнението на бюджета, както и на ценовата стабилност като цел. Това е, така да се каже, основна цел за всички нас – а по отношение на лихвите, е, е, все още е, така ще посо... веднъж ще посоча, че лихвените проценти се отразяват отрицателно и на застрахователния бранш, и на много други сектори. Така че има немалко внесени изменения от е, е, ЕНП и ако те се приемат, е, в крайна сметка ще можем да се съгласим с една обща позиция, по която, надявам се, и останалите ще имат положително отношение. Благодаря. Бернат Луке, от името на Екара. Май дойдох точно на време. Председателя прекъсва. А, всъщност, а, Очудих се, че дойдохте. Беше ми казано, че някой ще ви замести. Виждам, че сте тук сега, но първо ще дам думата на Хонас Фернандес от името на социалистите и демократите. На първо място искам да благодаря на докладчика господин Тремоса за неговите усилия през тези няколко седмици. Благодаря и на колегата Мани, останалите докладчици в Сянка. Ние обсъждаме годишния доклад на Европейската Централна банка. Струва ми се, че доклада на колегата е, върви в правилната посока. Ние всички представихме собствените си изменения, за да го доближим до своите позиции. По повечето изменения можем да стигнем до разумно споразумение, като работим заедно с докладчика през едните седмици, но все пак си остават и някои разлики в нашите мнения – мисля, че е добре да ги преодолеем, за да може утре да се гласува доклада. Какво имам предвид? Изменение О. Мисля, че в този конкретен случай социалистите няма как да бъдат доволни, тъй като наистина всички трябва да правим компромиси, но би могло да помислим как да променим формулировката на компромиса. Можем да пипнем тази или друга фраза, за да видим как, дали можем да стигнем до съгласие и утре да гласуваме доклада. Така или иначе, този доклад защитава политиките на ЕЦБ, определя и областите, в които може да се направи подобрение, но най-важното е да стигнем до съгласие за компромис О и така ще можем да гласуваме по целия доклад. Пак казвам, би трябвало да промени формулировката, за да има широко съгласие. Още веднъж благодаря. Много благодаря, Хонас. И сега Бернт Луки от името на Екара. да, благодаря, господин председател. Благодаря също на докладчика. Смятам в общи линии, че текста, който е подготвил е много добър, много професионално разглежда въпросите и също времено много диференцирано. Повечето компромиси могат да бъдат подкрепени от моята политическа група. Има и така, различия в мнението по някои от точките но в общи линии по еднакъв начин гледаме на проблемите, е, които са свързани с е, настоящата политика на ЕЦБ. Те са представени тук е, по един разумен начин, най-вече негативните лихвени проценти, които водят до нежелани последствия твърде ниски, отрицателни лихвени проценти е, се свързват с необходимостта от структурни реформи. И е, така, е, приятно съм изненадан от това, че има повече съвпадения в мненията. По отношение на мандата на ЕЦБ е, и експансивната политика, която тя води, е, има обаче различие в мнението. Ние не смятаме, че именно поради тази твърде експансивна политика е, мандата не би трябвало да бъде такъв, какъвто го вижда докладчика. И сме много по-критични, отколкото докладчикът очевидно няма да можем да подкрепим доклада като цяло, но няма и да гласуваме против. Благодаря представителя на Обединената левица, господин Демаси. Да, благодаря на Рамон. Той много усилие е положил при подготовката на доклада и с много, така да се каже, и енергия, и е, вътрешно убеждение е работил по него. Вече сме провели някои разговори, внесли сме и някои изменения, които до голяма степен са отразени в компромисите настояваме за някои промени в политиката на Марио Драги, е, която ще допринесе за повече ценова стабилност. Е, инфлационните цели не са е, постигнати, а това е всъщност, така да се каже, целта от години. Но виждаме, че вместо да се повишава инфлацията, тя се понижава. Смятаме, че редно тази неконвенционална политика на Европейската Централна банка да бъде разкритикувана, след като тя в крайна сметка не води до постигането на поставената цел. времено, Съкръщенията и економиите според нас са основната причина да не функционира правилно и паричната и банковата политика на Централната банка. Така е, е, това се отразява в крайна сметка и на секюритизацията за малките и средните предприятия. Е, в това отношение също сме много критични и затова настояваме за структурна реформа. Структурна реформа, която е, е, до голяма степен зависи от политиката на е, Марио Драги на Централната банка, но по същия начин е, трябва да е, посочим и необходимостта от промени по отношение на вносната и износната политика на Германия. Марио Дрози също е посочвал е, така, слабостите в това отношение. Така че докладът е, все пак се отклонява от това, което ние бихме си пожелали и едва ли ще можем да го подкрепим. Благодаря. Давам представ... Е, думата на е, зелените. Е, Ернест Уртасон. Искам в началото да благодаря на колегата Рамон за това, че се опита да отчете позициите на всички групи и колеги. Още веднъж благодаря. Мисля, че първия проект беше успешен. Той послужи за основа на бъдещата работа. Аз съм съгласен с докладчик, що се отнася до подкрепата за някои неконвенционални политики, парични политики. Ние трябва да изпратим такъв сигнал. От друга страна имам повече затруднение с постоянната връзка между тези неконвенционални мерки и структурните реформи или по-конкретно казано, така наречените вътрешни политики на девалвация. Всичко това е свързано с компромис О и, както каза Хонас, това е основният проблем за нашата група. Що се отнася до останалата част от доклада, има текст, който говори за това, че част от мерките на ЕЦБ имат негативно въздействие върху заетостта. Добре е, че има такъв текст по отношение на а, програмата за изкупуване на корпоративни а, облигации. А, тук се казва, макар и не в пряк текст, че се осигурява финансова подкрепа за, за корпорациите, което може и да не е съвсем вярно. И накрая по отношение на компромис Q, където доклада подчертава независимостта на ЕЦБ, ние ще внесем а, устно изменение. Би било добре да поискаме от управителния съвет на ЕЦБ да не се намесва в политики, които по никакъв начин не са част от правомощията на, на ЕЦБ. По този начин текстът ще стане, ще стане по-балансиран. Но като цяло ние сме положително настроени и искам да кажа на докладчика, че моята група няма да отхвърли доклада. Председателя говори без е, микрофон. Господин Вали има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. В нашата група обсъдихме доклада. Има много неща в него, които не можем да подкрепим. Ние имаме голям проблем с общата парична политика. И ако в доклада не се заяви ясно, че паричната политика сама по себе си не може да е една и съща за 19 държави, които имат различни нужди, различни политики, различна инфлация, ако това не се каже, то ние не можем да подкрепим призива за структурни реформи. Тъй като структурните реформи в крайна сметка, знаете до какво се свежда, до девалвация на заплатите. И ето защо ние не можем да подкрепим резултата. Има и други неща, които трябва да спомена не се критикува единния надзорен механизъм и единния механизъм за преобразуване не се критикуват евентуалните конфликти на интереси. Знаете, че Financial Times публикува информация относно Deutsche Bank. Стана ясно, че Deutsche Bank е получавала помощ от ЕЦБ. Мисля, че всичко това показва, че ако ЕНМ остане в рамките на ЕЦБ, може да стигне до конфликт на интерес. Има проблем с прозрачността. Това всичко би трябвало да се упомене в доклада. няма никакво споменаване на липсата на демократична легитимност на тройката. Ако погледнете случилото се в Гърция миналата година, ще видите, че съм прав. По тази причина и по други причини, които няма сега да описвам, ние не можем да подкрепим доклада. Аз мисля, че вече съм го казвал така или иначе. Благодаря ти, Марко. От името на НФ е, Херал Танеманс. Благодаря. От името на нашата група е, искам да кажа, че господин Тремоза е включил много от критиките, които ние искаме да изкажем. С този доклад е, ние обаче казваме на господин Драги, че той трябва да се придържа към своя мандат. Не съм убеден какво означава точно параграф 5 Надявам се, че тук не се прави препратка към миграционната политика. Онова, което току-що ни разказа господин Тремоза и във връзка с евентуалните капани пред пенсиите, спестяващите, рисковете за пазара, всичко това е пределно ясно. Мандата даден на Драги поражда все повече проблеми. Аз съответно смятам, че доклада ще ни даде възможност да изпратим послание по силата на което ние сме силно критично настроени. Компромисите не са особено конкретни, можеше да кажем нещо повече във връзка с параграф 8, дългия, твърде дългия период на ниски лихви. Като цяло, ние подкрепяме тезата, че доклада е разумен. Благодаря. Ще дам думата още веднъж на докладчика за обобщение. Господин Балцелс, благодаря за коментарите. трябва да кажа, че съм готов да разговарям с вас тази вечер и утре сутринта, но не и до последната минута. Бях докладчик по тази тема през 2012 година и знам, че от името на социалистите преди гласуването имаше заплахи. Тогава те казаха, че ще гласуват против и аз им казах, гласувайте както искате. Много от депутатите гласуваха по различен начин, въпреки заплахите, които бяха отправени. Утре ще гласуваме в 12 часа. Готов съм да работя, но не до последната минута. Имам опит. 7 години съм в парламент. Искам да се обърна към господин Луке. Вие липсвахте в а, групата на докладчиците. Аз също съм доктор по парична политика. А, разговарял съм с представители на Бундесбанк. А, а, имам а, научни трудове, които са публикувани в САЩ, но и не само. Обръщам се към вас още веднъж. А, липсвахте в а, дебата. А, премислете дали ще гласувате против. Господин Лука казва, няма да гласуваме против, ще се въздържим. А, така ли? Аз мислех, че ще гласувате против. Ами, опитах се да видя кой ще гласува за и кой против. Мислех, че, че ЕКР ще бъде против и няма да успеем. Трябва да имаме някаква стабилност. Не знам дали трябва да казваме, че парламента отхвърля политиките на Марио Драги по една или друга причина. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на вас в ЕКР. Важно е, ако не друго, поне да не създаваме проблеми. Трябва да сме полезни по някакъв начин. Когато написах първия проект на текст, той естествено представяше моята визия след това трябваше да направя отстъпки, всеки трябваше да направи отстъпки, защото а, искаме да включим а, всички в а, това занятие. Най-важни са естествено големите групи. Имаше проблеми с а, тяхното отношение. Най-големите групи, знаете, са НП и социалистите. Добре е якара да се присъедини. Отново казвам, имате мобилния ми телефон, Имате електронния ми адрес. Нека да говорим, за да може утре да гарантираме голяма подкрепа за доклада. Доклада не е съвършен, но поне по-моему ЕЦБ е най-важната европейска институция, с която разполагаме в момента и не трябва да подкопаваме доверието в нея като се направи, че пазарите следят много внимателно какво се случва, даже в Европейския парламент. Благодаря. Äh, Благодаря, Роман. Утре ще гласуваме в нашата комисия. След това през е, ноември е, ще гласуваме в пленарна зала и председателят на ЕЦБ е, Марио Драги ще присъства на това заседание. И така, благодаря, колеги, че успяхме да се справим с времето, независимо, че закъсняхме с 20 минути. Но комисарят Вестегер бе чудесен събеседник и дискусията бе интересна, затова продължи. Толкова а, е, добре се справихме с бебето и толкова се забавихме с тия 20 минути, че следващия докладчик господин а, е, Ламбер го няма. А, е, някой от зелените а, може ли да се погрижи той да дойде? Тогава приключваме за 3 минути а, заседанието за кратка почивка 3 минути. Господин Ламберт ще бъде тук след 3 минути. Не, е, извинявайте, няма да правим почивка. Господин Ламбер вече е в залата. Ето го. Wunderbar. Dann darf ich Tagesordnungspunkt 7. Е, чудесно. Тогава преминаваме към седма точка. Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 година. Става дума за първа размяна на мнение и така нашия докладчик е от Зелените Филип Ламбер. Той има думата. Благодаря. Всички очакваха дебата. Той е много важен. Благодаря на всички депутати, които останаха до горчивия или сладкия край, не знам. Тук става дума за бюджетния ред, който комисията приема, за да подкрепи альтернативните гласове във връзка с финансовия регламент. Говорим за по-добър надзор на, на финансите. Мисля, че има широка група от депутати, която смята, че тези две организации са полезни и трябва да продължим да ги финансираме. Може да кажете, странно е, че законодателя финансира организации, чиято цел е да ги информира всъщност има много различни организации, например организации на потребителите, но не само. Има организации, които се занимават с счетоводни стандарти, така че тук няма нищо порочно. Ние бихме искали да се използва упростената процедура и да няма изменения. Знаете, че тук работим заедно с комисията ИМКО. Моля онези, които са зад мен, да прекарат времето си приятно, но извън залата. И така. Първа размяна на мнение. Днес представяне на Становище ИКОН в края на ноември 28 и 29 и гласуване в нашата комисия 5 е, декември. Е, е, не, гласуването ще е в края на декември, е, в крайна сметка. Става дума за микроменеджмент от страна на комисията спрямо тези две организации – Комисията възнамерява обаче да приеме работната програма за тези две организации чрез акт за изпълнение. Това звучи малко странно. Ако комисията в крайна сметка плати 100% от бюджета на тези организации, то би било добре комисията да приеме и е логично да приеме техните работни програми. Това обаче не е така има задължение за съфинансиране, не цялото финансиране от комисията и аз смятам, че онзи, който плаща, трябва да решава. Онзи, който плаща частично, има право да решава частично, естествено. Отново казвам, става дума за микроуправлението на тези два органа и трябва да видим какво точно ще напишем в член 7 или в съответната преамбилна част, как да кажем, че комисията не може да диктува на тези две организации какво да правят. Това исках да кажа. Готов съм да чуя вашето мнение относно това досие. Благодаря. Благодаря ти, Филип. Първият докладчик в сянка Сирпа Пиети Кейнен от името на НП. Заповядайте. Yes, thank you. Благодаря. Съвсем накратко. Случая е ясен. Всички знаем предисторията. Много от координаторите в парламента работиха активно, за да се гарантира финансирането за този пилотен проект защото липсва равновесие между потребителите и производителите в един от секторите. Не поради липса на добра воля, а тъй като темата е изключително сложна. Основните организации на потребителите нямат възможност да работят на равна нога, така както е в други области. Отново казвам, става дума за пилотен проект. Сега се прави оценка. След оценката става ясно, че и двете организации, Finance Watch и Better Finance, че и двете организации са необходими и трябва да се продължи европейското финансиране за тези две организации. Защото иначе няма как да се а, даде в достатъчна степен думата на гражданското общество. По отношение на предложените действия, добра идея е да се продължи финансирането, основата за финансирането трябва да се промени относно сроковете и приложното поле. Аз е, мисля, че тъй като става дума за достатъчно прост случай, е, дали не може да се ускори процедурата. Става дума за много технически доклад. Няма кой знае какви проблемни, костеливи орехи, така че мисля, че е логично да се работи по-бързо. Съответно, законодателната рамка трябва да съществува през 2017 година, защото много бързо ще настъпи 2017 година. Относно приложното поле, аз съм съгласна, че трябва да се поизправят нещата. Идеята е комисията да се намесва само частично относно работната програма, тъй като комисията финансира само частично. Целта е да се подкрепи гражданското общество. Значи, в общ план ние разбираме какво правят тези организации, но трябва да подчертаем, че работата на техните секретариати е много важна и те имат право на собствена инициатива, на, на, на мерки по собствено осмотрение. Господин председател, не знам дали ще подкрепите онова, което ще кажа сега, но аз лично смятам, че в бъдеще ще е добре да се а, разшири работата на тези две организации и те да работят и на ниво държави членки. Защото проблема е, че ние разговаряме само тук в Брюксел, в европейския квартал. Само, че тези организации са необходими на европейско ниво, тъй като всеки ден, знаете, има проблеми или възникват въпроси във връзка с инвестициите, във връзка с потребителите, във връзка с различните финансови структури в държавите членки. За това се чудя дали не можем да кажем нещо и по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Само едно изречение относно процедурата и сроковете. Вие поискахте ускоряване. Това не въжи от в толкова голяма степен за нас водещата комисия е ИМКО. ИМКО и ЕКОН имат споделени правомощия по членове 1, 2 и 3 и ние трябва да чакаме доклада на ИМКО. ИМКО започва своята процедура сега и ние не можем да работим по-бързо от това, което ни позволява ИМКО. Тоест, правим всичко възможно. Уля Лудвиксон от името на социалистите и демократите. Благодаря за думата, господин председател. Приветствам това предложение. Да се надяваме, че този регламент в крайна сметка ще доведе до подкрепа за тези две организации Finance Watch и Better Finance. Много е важно да се поддържат постигнатите резултати. По този начин организациите на потребителите организациите на гражданското общество ще могат да говорят с ясен глас, що се отнася до европейското финансово законодателство. Много е важно европейската политика да включва в себе си различни позиции, за да може да се представят по-добре европейските граждани. Дейността, която извършват тези две организации, ни помогна да получим по-ясна представа и да получим позициите на други играчи, а не само на хората от финансовия сектор. И това е много полезно. Що се отнася до правата на потребителите във връзка с финансовото законодателство на Съюза. Мисля, че тези две организации трябва да продължат да допринасят със своя експертен опит, с различните гледни точки, които те представят, различни от тези на финансовия сектор тъй като нито една организация не успява да получи кой знае какво финансиране от а, други източници, независими от финансовия сектор, то съответно трябва да има съфинансиране от страна на Европейския съюз. Необходимо е съответно да се създаде програма на Съюза за периода 2017 до 2020 година, за да се постигне политическата цел, която е заложена в дейността на двете организации. Между другото, трябва да споменем, че европейските граждани трябва да играят активна роля в целия този процес. И с удоволствие ще продължа да участвам в законодателния процес. Надявам се, че ще успеем да стигнем до един добър компромис, който ще бъде подкрепен от голяма част от депутатите. Благодаря. Оле. Next, е, Благодаря, Оле. Екаре, зелените, Обединената левица, Европа на нациите, свободите още не са информирали за докладчиците в сянка секретарията. Има ли някой, който би желал да говори по темата от тези политически групи? Няма. Добре. Енрике Калвежамбо от АЛДЕ е следващият туретор. Ich hoffe, ich Шамбо. Дано съм произнесъл правилно името. Bueno, muchas gracias, señor Благодаря, господин председател. Това е първата размяна на мнения. И аз трябва да кажа, че ми е необходимо много повече да науча по същество, след като ще инвестираме 6 милиона евро. Аз винаги защитавам два принципа. Първо, винаги трябва да се подобрява информацията за клиентите на финансови услуги. Аз съм от страна, където наистина по-податливите бяха абсолютно смазани заради финансовите продукти. Те не ги разбират и естествено биват подвеждани. Затова и абсолютно защитавам принципа ползвателите да бъдат информирани и подготвени – включително и в училищата да има финансово обучение. На второ място е много важно да се каже, че това, което се предлага като бюджет на Европейския съюз е абсолютно смешно. Как може това да е един общ проект? Но, така или иначе, за сега имам две резерви. Това е в самото начало, разбира се, и ще видя какво предлага докладчика. На първо място не ми е ясна точно реалната цел. Каква е тя? Моят а, изтъкнат колега от социалистите каза, че основната цел е да се помогне а, на експертите да проучат и така нататък. Добре, но тук се инвестират доста пари. Или, може би, целта е да имаме информирани и подготвени крайни ползватели. Аз трябва да кажа, че бях доста разочарован от предлаганата оценка на Европейската комисия и ще обясня защо. Необходимо е да се организират курсове за крайните ползватели. Но виждаме най-различни програми, например, които ще бъдат по телевизията. Предвиждат се също мерки за работа с крайните ползватели. Всичко това не е много ясно, не е ясно къде ще спрем. Ако комисията може да направи малко по-добра оценка на това, което е постигнато по този път, много ще ни помогне. Най-важното е наистина да образоваме този крайен ползвател, да го защитим, но не бива, от друга страна, всичко да минава в сферата само на политическата теория. Има и още нещо. Струва ми се малко странно, че една програма на общността, която в основата си е европейска, се насочва към две организации. Би могла да бъде доста по-обширна, да обхване и потребителски организации, например. Но това ми е странно, тъй като едната от двете организации е Better Finance, аз я познавам по-добро, по-добре, но другата организация не я познавам и когато я проверявам в веб страницата, виждам с какво се занимава. Но то не е достатъчно и мисля, че когато всичко се фокусира върху два центъра, трябва да се обясни защо точно тези. Трябва да се работи честно и с качество. Иначе може много да се говори за банка Испанико, за различните други банки и техните приятели, но наистина мисля, че комисията трябва да види какъв е финансовия ефект върху ползвателите. И е добре също така да видим конкретни практики, за да се съгласим с инвестицията. Тъй като а, не виждам а, други колеги, а, които желаят да се изкажат, давам думата на госпожа Фанштарх. Благодаря, а, господин председател. Господин а, докладчик, а, този регламент е истинско а, бижу в продукцията на Европейския съюз. Говорим за финансиране на някаква лобистка организация и също времено по отношение на прозрачността на лобистката дейност, можете да намерите само две посочени срещи с Better Finance и Finance Watch. Тоест, Европейския съюз плаща на една лобистка организация, за да може след това пак тази организация по някакъв начин да лобира сред депутатите. Това е ужасяващо в, в никакъв случай не можем да се съгласим. Просто трябва да помогнем за ликвидирането на Finance Watch и Better Finance, а не да подкрепяме тяхната дейност с наши средства от бюджета на Европейския съюз. Те имат около 60 работни места какво става? Ние ли ще ги финансираме? Така че след това да пристигат тук сред нас и да се опитват да ни да убират и да печелят депутатски гласове за определени каузи. Така, ясно изказване. Благодаря. От името на Европа на нациите и свободите не виждам никой. Сега не знае комисията дали би желала да направи някакъв коментар, но преди това и аз ще направя коментар. Като погледнем историята на цялата тая финансова подкрепа, ще видим, че е, всъщност първоначалната цел е да се противопоставим на лобирането. Е, Finance Watch е, всъщност не се е, е, възприема като е, лобистка организация, а по-скоро като един е, изследователски или научен център, think tank, е, в който се събират е, знания. Е, резултати от научни изследвания, които са в интерес на е, граждани, потребители на пазара, но не и е, организация, която се занимава с лобиране. Ние знаем, че е, ставаше дума първоначално най-вече за това да създадем някакво равновесие по отношение на цялата тая информационна лавина, с която се заливаха депутатите. Сега, колегата Свен Гигов не е тук, но надявам се, че той сам на следващото заседание ще може да обясни какво е имало предвид за всичко това, което е изписал по темата. И така, ако някой от вас, госпожи и господа от комисията, желая да вземе думата, имате. Да, благодаря, господин председател. Аз координирам заедно с колегата това законодателно предложение. Благодаря много за коментарите, които чухме ние се опитваме да потвърдим, че е, има определени е, исторически мотиви, така да се каже, и една предистория за това предложение. Най-вече в рамките на банковата, е, банковия сектор трябва да търсим причините за началото. Член първи и втори е, определят е, е, целите, които си поставяме, а именно разпространяване на информация най-вече по отношение на образованието, обучението, финансовите услуги са областта, в която желаем да разпространяваме знания. И е, всичко това е, естествено е свързано и с е, е, подготвителната работа е, по определени проекти. Да, е, много е, така са добре, всеобхватни са е, и проучванията, които направихме предварително, както и оценката на въздействието. Е, включихме и предприятия, и е, неправителствени организации, много организации на потребителите. И оценката показва, че реакцията е била положителна естествено при е, е, проучването се ръководим от е, целите, които сме си поставили. Коментара на докладчика ми дава основание да го посоча, че ние в никакъв случай не желаем да правим, е, така да се каже, е, микроуправление, е, но имаме финансови правила, които трябва да спазваме. Така че работната програма по отношение на двамата бенефициери на двете организации трябва да се потвърждава всяка година. По тази причина текста е внесен сега и ние сметнахме за необходимо да включим някои малки изменения в него. И докладчика и някои от докладчиците в Сянка посочиха кратките срокове. Това е вярно. Но а, а, това се дължи на факта, че трябва да се проведат консултации с ИМКО и с ЕКОН. Освен това трябва да а, се намерят бързо средствата и да се подготви всичко, за да могат двете организации да получат съответното финансиране още от начало на следващата година. Става дума за предложение, което има въздействие върху бюджета и зависи от бюджета и по тази причина пришпарваме нещата. И така, благодаря. Преди да дам думата отново на докладчика, ще направя все пак един коментар. Ако комисията все пак малко по-бързичко бе действала, при нас сроковете нямаше да бъдат чак толкова кратки. Имайте предвид, че не само вие като институция се нуждаете от повече време, но и парламента и така докладчика. Ще отговоря на госпожа фон Наистина, на пръв поглед може да ви се стори странно, защо институциите ще финансират лобистките и да се каже организации. Но тук всичко зависи от вашето разбиране на лобизма тъй като аз мога да направя разлика между хората, които защитават конкретни частни интереси. Това са 99% от хората, които разговарят с вас и всички нас за финансовите регламенти и хората, които защитават обществения интерес и изобщо нямат личен интерес. Точно това е случая с Finance Watch и BC Finance. Аз бях един от инициаторите, като самият аз смятах, че би трябвало да се внимава с организациите като Finance Watch. В идеалния случай би трябвало гражданското общество да ги създаде, но то не ги създаде. И в този случай ние всъщност сме един вид бизнес ангелите. Когато разгледаме Finance Watch и Better Finance, виждаме обаче, че те се финансират най-вече от европейския дънакоплатец и защитават интереса на същия дънакоплатец. Добре, вие може да се съмнявате, но мисля, че хора като вас много лесно решават, че всичко, което и не им отърва, просто не е вярно или не се отнася до въпроса. Да, но когато Deutsche Bank почука на вратата ви, вие знаете много добре кой защитавате. Те защитават интереса на менеджерите на Deutsche Bank. Вие го знаете. Нима искате да повярвам, че Finance Watch и Better Finance са тайни лобисти за някакъв частен интерес. Това абсолютно не е вярно, макар че ясно и е крайната десница много обича такива конспиративни теории. Отговарям на колегата Сирпа. Всъщност, аз имам много по-големи очаквания от тези две организации. но е ясно, че в крайна сметка не е лошо да има разнообразие и, и между нас. Все пак ми се иска да се работи доста по-упорито, включително и в държавите членки, за да може е, финансите да бъдат разбираеми за всички и гражданите не само да са красни, крайни ползватели на финансовите продукти, би трябвало самите данакоплаци да знаят какво се случва. Например, ако вземем Deutsche Bank, трябва да се притесняваме, когато финансовите отговорници ни казват всичко е наред. Гражданите трябва да знаят как да разчитат подобни изявления. Бюджетът наистина е малък и ме ме боли за това, но какво да се прави. Освен това, тъжно е, че 100% от бюджета идва от институции. Много хубаво щеше да е зелените да ги финансират, но те не го правят. И накрая, след като тези организации разговарят с законодателите, те използват и езика на финансовите регламенти – това не винаги се разбира от широката общественост, но аз бих искал и те да се вземат с образоване на гражданите. Ако не го направят, ще трябва ние да помислим като членове на Европейския парламент как да образоваме гражданите. Иначе ще кажа, че работим възможно най-бързо. Аз нямам интерес да бавя този текст. Благодаря. Благодаря ти, Филип. На 28 ноември ще обсъдим проекто доклада, а крайният срок за измененията е 6 декември. На 12 януари предстои обсъждане и гласуване в комисията на 25 януари. И така, мога да ви зарадвам. Утре ще можете да спите половин час повече. Започваме в 9.30, а не в 9, както бе предварително планирано. Днес вечерта успяхме да приключим съвсем точно. Благодаря много за дисциплината. Дори навахме закъснението от 20 минути и приключваме точно на минутата. Приятна вечер на всички. Благодаря ви.